Allora, buongiorno a tutti di nuovo. Eh, iniziamo i lavori di questa mattinata. Още веднъж добър ден на всички. Продължаваме работата си. За съжаление, има отсъстващи е, заради стачката от снощи, но въпреки това започваме веднага и ще дадем думата на господин Лудвиктел на Интерпол. Thank you very much. Uh, good morning, ladies and gentlemen. Добър ден. Казвам се Вьорник Лутвингсън. И аз съм командирован норвежки представител в Европол. През 2001 година бе взето решение на Европол да се използват всякакви технически средства за предотвратяване на малтретирането на деца по интернет, включително и блокиране на достъпа. Именно поради тази причина ще се спра на тази тема и на най-лошите домейни с такива материали по интернет. Преди да обсъдим блокирането на достъпа и някои конкретни въпроси свързани с него, ще ви дам малко предистория – през 2004 година фундацията Internet Watch в Великобритания започна да блокира достъпа до такива материали. През есента на същата година и в Норвегия се направи същото. След няколко години Швеция, Дания и други държави също се присъединиха. След това бе създаден европейски проект СЕРКАМ, чиято цел бе предотвратяване на разпространението на материали, свързани с малтретиране на деца по интернет, доколкото е възможно. Има 14 членове на СЕРКАМ, освен Европол и Интерпол, които са от началото Системата за блокиране на достъпа работи в 9 държави към момента. Сътрудничим се с страни в Европа и извън, като Нова Сенландия. Установихме, че в някои държави няма законодателство за определяне на понятието такива материали и за ограничаване на такива материали. Затова се опитахме да намерим най-малкото общо кратно, някакъв разумен критерий, затова и съставихме списък е, на критерии, Това е минималният набор от критерии, които спазва всяка държава. Това са и те. Децата трябва да са на възраст по 13 години или да изглеждат на възраст по-малка от тази. В повечето държави възрастта е 18 години, но ние избрахме 13, за да сме абсолютно сигурни, че става въпрос за дете. Дето трябва да е истинско, не трябва да е компютърно генериран снимковия материал или пък да има рисунки, някакви други изображения. Детето, трябва, което е фотографирано, трябва да е реално. Трябва да има сериозно малтретиране, орално, вагинално, анално изнасилване – явно представяне на гениталиите на детето. Това да не са деца, които си играят на плажа. Трябва да се проведе проверка по поне две държави, да речем датската полиция и Интерпол, за да се избегнат е, грешки и да сме сигурни, че спазваме критериите. Материалът трябва да е онлайн, достъпен до интернет. През изминалите три месеца избрахме три месеца, защото много често материалите отиват на друг континент, друга държава, на друг сервис. Защо блокираме достъпа? За да извършим превенция. Това е най-важната задача на полицията. Най-ефтиното мероприятие с най-малко жертви, но най-трудно се измерват резултатите, тъй като няма друг вариант, при който не сте извършили превенцията човек просто не знае дали реално постига резултати. Защитаваме правата на жертвите, на снимковия материал, на филмите, нещо, което е останало преди дълго време, но материалите се използват отново и отново и се споделят. Хората ги използват, за да си фантазират с тях, да мастурбират. Много от жертвите им е трудно да приемат факта, че хората използват техния снимков материал и след 10 години, за да подхранват въображението си. И те се притесняват, че техните съпрузи, колеги могат да открият тези материали по интернет. Трябва да защитаваме правата на жертвите. Във всяка държава, където има закон по въпроса, е записано, че разпространението е незаконно, макар че в някои случаи се позволява производството. Искаме да ограничим обществения достъп до такива материали. На сайтове, тъй като сайтовете препращат към друг човек започва да речем с лица на възраст 20 години, накрая стига до деца, материалът трябва да е недостъпен за потребителите в интернет. Времето е много важен фактор. С евентуални 2 милиарда потребители по интернет, всеки ден, всяка минута достъпност по интернет може да означава достъп до 2 милиарда хора. Блокирането е ефикасна мярка спрямо повечето потребители. Заличаването на материала отнема време. Ако е във вашата собствена държава, ако знаете хостващата фирма, няма проблеми. Звъните и материалът изчезва. Но ако се намира в друга държава с труден достъп, трудно се намира, ако става въпрос за престъпна организация, тя няма да има координати. Много трудно и дълго време ще отнеме заличаването на материала. И всяка секунда достъп до такъв материал означава продължаване на престъплението срещу жертвата. Дигиталните носители са чудесни, те лесно се споделят, лесно се копират, лесно се качват, лесно се съхраняват на друго място. И когато залечим една страница, същия материал след минути или дни се появява на друго място, тъй като не говорим за физически носител. Има хиляди копия на материала понякога материал автоматично се мести от един континент друг, за да е много трудно да се заличи. Но така или иначе заличаването е нашата цел. Искаме да отстраним материала, за да защитим завинаги жертвите. Но се даваме сметка, че заличаването е много трудно начинание, което не трябва да ни спира. Но трябва да намерим някаква временна мярка, преди да се стигне до самото заличаване. Блокирането на достъпа не е автоматизирано, Всеки сайт се проверява физически и ръчно, за да се види дали отговаря на критериите. Това не е нещо, което полицията върши вместо реалната си работа. Тя върши това в допълнение към реалната си работа, като обиски, иземане на компютри и така нататък. Това не е абсолютното решение. Това е част от решението. Превенцията е само част от решението. Тя не изключва обаче намесата. Както някои си мислят. Някой си казва, ако може да се предотврати нещо, нищо не трябва да се прави. Това не е така. Човек трябва да извършва превенция доколкото може и да правите нещо спрямо нещата, които не можете да предотвратите. Това е количеството материали, които са блокирани към днешна дата. Намалява се сексуален материал, който е достъпен. За крайния потребител е едно и също. За него няма значение дали материалът е залечен или достъпът е- до него е блокиран. Той е така един, че не може да стигне до него. Това е целта. Днес полицията има прекалено много задачи с лесни случаи, случаи свързани с клиенти, които отиват е, до някой сайт, и това отнема много ресурси. Ако се намалят тези по-лесни случаи, ще се освободи повече човешки ресурс, за да се борим с истински лошите, да ги вкарваме в затвора и да предотвратяваме злоупотребите. Това не работи с протоколи peer-to-peer, -peer, но много добре работи с интернет и HTTP. Трябва, за другите протоколи трябва да се използват други средства – ние не арестуваме никой, никого не вкарваме в затвора с блокирането на достъпа. Ние не генерираме абсолютно никакви случаи. Просто се опитваме да затрудним достъпа. По този начин освобождаваме потенциал, тъй като ще имаме по-малък брой случаи, с които да работим. Защото следващия път, когато работим по някой сервер, той може да има 1300 клиента, с които да се занимаваме. Собственикът на домейна е отговорен за съдържанието, което предоставя по интернет. Ако имате вестник, вие сте отговорен за това, което се публикува. Същото е с домейните. Както казах, проверката е ръчна. Провеждаме и разяснителна кампания. Когато пренасочим някое лице от дадена страница с малтретиране на деца. Ние казваме какво е станало, даваме координати за преоценка на домейна. Има линк към нормативната уредба, която е приета в съответната страна, правата на децето. Даваме тази информация на децата, за да могат да научат повече по темата при желание. Блокирането дава възможност доставчиците на интернетен достъп да поемат отговорност в етичен план. Много от тях са готови да го направят. Те не искат да участват в разпространението на такива материали по мрежата, но просто нямат средства за предотвратяването му. И така получават едно подобно средство. Някои не го харесват. Някои мразят всичко, което прави полицията. Смятат, че това нарушава личния им живот, неприкосновеността им. Хората винаги не приемат някои полицейски методи, което няма нищо лошо. Всичко се обаче се проверява, извършва се повторна оценка. Понякога това се отразява и на правните служби. Ако има девет изображения с е, лица на възраст над 19 е, години и 9 изображения на лице с, на, на 9 години, което е изнасилване. Ние казваме, че сайта е нелегален, докато не се отстрани материала с 9 годишното дете, сайта се остава нелегален. Ние прилагаме едни и същи стандарти по интернет, както и спрямо останалото общество. Никога не бихме приемили публикуването на, снимков на такъв снимков материал в местният магазин, нито пък и по интернет. Ние ясно заявяваме, че като общество, като политици, като полицаи, като граждани не приемаме разпространението на такива материали по интернет или извън него. Благодаря. Благодаря. Е, благодаря за тази интересна презентация. Както казахме на участниците вчера, би било полезно, ако ни изпратите своите презентации в писмен вид, за да можем да ги вземем предвид, когато изготвяме своя текст, за да може наистина да обхванем всичко. Сега искам да дам думата на Кристиан Хопър. който представлява федералната полиция в Германия. След 20 минути трябва да изляза от залата. Много се извинявам, но трябва да присъствам на гласуване в друга комисия, така че това е форс-мажорно обстоятелство. Имате думата, господин Хопе. Много благодаря. Добър ден на всички. Аз ръководя служба в Федералната полиция, която се занимава с борбата срещу педопонографията в интернет. И точно върху това ще се съсредоточа. Първо искам да започна с две или три иллюстрации на това явление. Става въпрос за реалистични снимки с деца, и за това термина Child Pornography е, Unit е реален. Защото всичко, което виждате всъщност на снимките е реално. Това, което виждате в интернет, всъщност повтаря насилието, което реално се извършва срещу децата. Всеки път, когато кликвате върху тези изображения, има нарушаване на правата на жертвата гледането на това изображение води до повече търсене, защото колкото повече се гледа, толкова повече се възпроизвеждат тези изображения и съответно съществува риск от все повече злоупотреби от нарушителите. Така че разпространението в интернет днес играе сериозна роля. Трябва да се възприеме това като отправна точка – Педопорнографията се подава от всички е, служби, в които могат да разпространяват съдържание по интернет. Всички участват. Не само обаче е, интернет, но също така peer-to-peer -peer и чатовете. не е възможно да се каже в коя служба или в кой сайт съществуват е, възможно най-много такива изображения. Това технически не е възможно. Какво трябва да се брои? Броя на, на даунлоуда, броя на изображения, броя на а, е, престъпниците. Така че не е възможно да се дадат такива данни, но а, е, във всеки случай педопорнография съществува във всички интернет служби. Факта, че се плаща, за да могат да се гледат такива изложения в интернет, се констатира само в протоколите 3W. Според федералната полиция става въпрос за борба срещу педопорнографията с три средства, три начина, които могат да засегнат всички интернет услуги. Първо, би трябвало престъпниците да могат да се идентифицират благодарение на наличната техника. Това може да стане през самата жертва, но обикновено се опитваме да, ми, да достигнем директно до престъпника чрез самия акт, чрез самото деяние. Опитваме се да предотвратим разпространението на нов материал – и да достигнем до престъпника, като арестуването и осъждането може да има наистина превентивна роля за други престъпления. Има ли връзка между подобна превенция, обща превенция и осъждането? Не знаем, защото всъщност не можем да сложим количествени показатели, но трябва все пак да се умисли законодателната рамка, за да а, могат присъдите да имат възпиращ ефект. А що се отнася до връзката между жертви и престъпници, а, явлението груминг е много важно. Има социални контакти чрез интернет, които се използват с цел злоупотреба и сексуална експлуатация. В Германия такъв вид деяния все още не се наказва – можем да ги забраменим, като казваме, че трябва просто да се избегнат рисковете, но е много трудна оценката, трудно е да оценим какво е въздействието, трудно е да докажем, че има желание за, за престъпление в момента на влизането в контакт. Освен това, още едно средство за борбата е идентифицирането на притежателите и разпространителите на тези изображения, за да може да се спре търговията и разпространението на тези снимки. Това се прилага и до www, както и до другите а, е, интернет услуги, като пиатопия и чатовете. Според нас криминализирането от 1993 година насам на притежанието и пускането в продажба на такива изображения наистина даде резултати. Самия факт, че съхраняваш такива изображения върху компютъра си, вече е престъпление. Трябва да продължим в тази посока и да използваме нови технологии, за да можем да проследяваме все по високите технологии, използвани от разпространителите на тези изображения. Трябва да откажем всеки клик върху едно такова изображение, за да избегнем именно търговията а, с такива изображения и да накажем всички сайтове, които разпространяват педопорнографски изображения. Това, което е важно е да намерим следите на престъпниците в интернет, а именно IP адреса който обикновено откриваме и това обикновено е най-силния ни кос, най-силния ни показател и средство, за да намерим престъпника. Изключително важно е да можем да продължим тази борба чрез това идентифициране. Докато затворените peer-to-peer -peer протоколи и чатове са много по-трудни за нас, в някои случаи успяваме да го направим. но наистина е изключително трудно да преследваме тези субкултури, педопорнографски субкултури в интернет. Ние откриваме а, около а, такива подгрупи, от 300-400 души в Германия, които експлуатират изображения с насилие върху деца и с всякаква информация обясняват си, например, как могат да накарат децата да мълчат, те влизат във връзка чрез специални кодове или чрез предварителни записи. Тези бордове, както ги наричам, позволяват обмен на порнографски изображения и потребителите на интернет обикновено не го осъзнават, но има други интернет сайтове, които са свободни и много лесно достъпни. Точно за това интернет може да се счита като мястото, където по-голямата част от потребителите за първи път влизат в контакт с педопорнографските изображения. Желание или нежелание контакт с педопорнографията всъщност се осъществява там. Затрудняването на достъпа до тези сайтове, следователно, е целта на наскоро въведения закон в Германия – Във всеки случай, е, свободното разпространение на педопорнографията в интернет е, нарушава обществения ред и естествено е престъпление. Това нарушаване на обществения ред е, трябва да а, бъде ограничавано възможно най-силно чрез всякакви мерки и всичко това трябва да се интегрира в общата борба срещу педопорнографията в интернет. Значи, от една страна затрудняването на достъпа до интернет, затрудняване до намаляване на контакта с децата и най-вече да се избегне е, травмирането на жертвите. Много често се казва, че деца или юноши или възрастни, които са били експлуатирани по този начин, млади, когато започват те да е, сърфират по интернет, в един момент се сблъскват с собствените си изображения и това представлява изключителна травма. Това се случва доста често и трябва да се избегне. Представете си само, в Германия нямаме още е, опит вследствие на новия закон, но някои проучвания показват, че за 4 седмици 1,25 клика върху определено изображение се извършва, което означават милиони за един месец върху едно изображение на дете. Това е само за да си представите как, как, какви са измеренията на престъплението. Така че този закон за затруняване на достъпа сега започна да действа в Германия, така че да постигнем заличаването на тези изображения. Но това винаги е било наша цел. От 2000-та година насам всички страници, с които ние бяхме идентифицирали, бяха премахнати. Това стана чрез контакт с полицията или директно с контакти с полицейските служби в САЩ и в Русия, отново с компетентните органи, към които се обърнахме, за да ги помолим да закрият тези сайтове. Че затрудняването на достъпа не е альтернатива на заличаването и премахването на тези сайтове, то е просто допълнителна мярка и винаги е била такава. Този закон трябваше да се прилага до момента, в който се затвори сайта, за да се избегнат кликванията върху съответните изображения. Изтриването на тези сайтове винаги е била основната цел и първия избор, а затрудняването на достъпа е само допълнителната мярка. Че именно Онези, които взимат политическите решения и вие, например, трябва да обмислите сроковете, които могат да бъдат приемливи след като веднъж вече сме идентифицирали в полицията съдържанието на тези сайтове, колко време този сайт може да остане отворен преди да се закрие окончателно. Ако ми позволите, ще ви дам цифра. Разбира се, оценките не са приключили, но в момента всеки месец приемаме 106 сигнала за съществуването на порнографски сайтове – това означава, че те наистина са много обройни. Тук не става въпрос за това дали са порнографски или педопорнографски сайтове. Те са педопорнографски. Че тези 160 сайта ние искаме да бъдат заличени в чужбина. Но след една седмица тези сайтове продължават да бъдат достъпни за консултация и съответно има нарушаване на правата на децата. Но според мен от полицейска гледна точка и от превентивна гледна точка, за да се предотврати риска, най-важното е да продължаваме да считаме, че а, трябва такава допълнителна мярка, а именно да се спира достъпа до сайта. Техниките сигурно са сложни, но като се има предвид броя на консултиране на сайта, мисля, че си заслужава. Ако мога да намаля поне броя на, на достъпа, това вече е много добре. Превентивните мерки, ако ми позволите да ви кажа, превентивните мерки са изключително сложни. Връщам се тук на една друга област. Например, закриването на сайтовете за откраднати е, моторни превозни средства. От тази мярка се отказахме, защото се разбра, че не е ефективно и няма смисъл. Но за педопонографията е съвсем различно. Естествено, че ще има резултата, ако има мрежа между различните компетентни органи и полицейски служби на международно равнище – И именно а, фирмите, доставчиците на интернет услуги трябва да влязат в сътрудничество, защото точно те познават най-добре техниките, а, които могат да помогнат за тази борба. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Хопе, за това изложение. Сега давам думата на госпожа Шон. Good morning. My name is Gabriel Shaw and I'm from... Добро утро, казвам се Гейбриел Шо и работя за Центъра по експлоатация на деца и защита на децата в интернет. Създаден през 2006 година в Великобритания, за да се бори срещу експлуат... сексуалната експлоатация на деца по интернет. Това стана във връзка с увеличените злопотреби на интернет за разпространение на образи на деца, които са подложени на сексуално насилие. СЕОП е съкръщението на името на този център. И хората познават това съкръщение, защото Бутонът Клик SEOP е на разположение на много сайтове. Това е бутон, с който се предупреждава нашия център. Неправителствени организации, национални и международни полицейски сили много често ни препращат съобщения за сексуална експлуатация. Получаваме хиляди съобщения годишно. Най-често те са свързани с опити за преластяване и зарибяване по интернет, както и с злопотреба на, с уязвимото положение на децата в интернет. Ние е, работим с агенции по целия свят, които специализират в тази област. През последните 4 години СИОП е, е, се превърна в е, е много опитна правозащитна много опитен правозащитен орган и приветстваме е, коалицията, финансирана от Европейската комисия, която се бори срещу тези престъпления и която вече е, премина през 14-месечния е, период на пилотен проект. Нашата цел е да има съответната да имаме на разположение съответната правна рамка и правозащитните органи да могат, извинете, правоприлагащите органи да имат мерки, които да могат да прилагат, както и наказания за онези извършили сексуални престъпления срещу деца. Нека да не забравяме, че интернет не е неутрално пространство. Децата населват определени области от е, интернет пространството и онези, които имат изкривени е, интереси е, по отношение към децата, също посещават тези области. Именно за това приветстваме член 6 по отношение на преостяването на деца с сексуална цел в интернет или така наречения груминг. Целта на е, този груминг е, е да се е, привлече детето към сексуална среща по интернет или извън интернет и възрастният постепенно спечелва доверието на детето по най-различни начини. Много често се сблъскваме с случаи, случаи на сексуална злопотреба с деца, където някой се е запознал с детето по интернет, постепенно е спечелил доверието му, е, организирал си е среща с него и накрая е, престъплението било извършено. Има и случаи, когато престъпникът превластява детето, за да осъществи сексуална експлоатация чрез веб-камери. Този тип дейности трябва да се криминализира. Трябва да е недопустимо да се извършва този тип сексуални злоупотреби, независимо от това дали са по интернет или извън интернет. Радваме се а, също на това, че е включен член 10 а, за хората, които са осъдени а, за сексуални престъпления срещу деца и за това, че те не трябва да имат е, пълен е, достъп, е, че не трябва да имат свободен достъп до деца. В Великобритания осъдените за сексуални престъпления срещу деца се включват в списъка на сексуалните престъпници. И всеки път, преди някой да се назначи на работа, неговата положение се проверява и се проверява дали той е бил включен в този регистр. 60 хиляди възрастни за 3 години, 3 е, годишни период преди 2007 година, са получили такава забрана за работа с деца. Това означава, че хората с е, сексуален интерес към деца съвсем нарочно се опитват да намерят такава работа, която да ги постави в близък контакт с деца, така че е много важно да имат регистри от този характер. ЦЕО разполага и с звено за международна дейност, защото има сексуални престъпници, които пътуват в чужбина специално с цел, цел да осъществяват сексуални престъпления срещу деца. Затова нашата цел е да обменяме информация за престъпниците с правоприлагащите органи в други държави членки. Така че тези престъпници да не могат да имат достъп до деца в други страни. Когато този тип сътрудничество се задълбочи възможността на престъпниците е, за достъп до деца, ще се намали значително. Приветстваме ми мярката за блокиране. Знаем, че тя предизвика голям дебат и се радваме, че можем да я обсъдим. Критиците казват, че блокирането е неефективно, защото най-голямата част – е, от, този, от, подобните, от тази вид снимки се търгуват по метода peer-to-peer. -peer. Ние е, смятаме обаче, е, че в рамките на тези мрежи нарушителите нормализират своето положение. Те стават членове на иерархична общност на подобно мислещи индивиди. Създаването на нови снимки и на сексуална експлуатация на деца се е, насърчава, защото по този начин членовете на иерархичната структура получават по-висока позиция. И така СИОП призвава държавите членки да направи всичко възможно за залавянето и осъждането на престъпниците, разпространяващи снимки през peer-to-peer -peer мрежи. Но също време да смятаме, че блокирането е, е добра мярка. Рехабилитацията на жертвите на сексуалната експлуатация е затруднена силно от това, от, от това, че те знаят, че техния, техната снимка а, остава се винаги в интернет. Особено сложно е това а, при тинейджерите, които знаят, че могат, а, които и като възрастни знаят, че могат да бъдат разпознати на а, тинейджерските си снимки. И накрая. Искаме да подчертаем, че изтриването на сайтовете, въпреки че е по-добрия вариант, не може да се постигне достатъчно бързо и затова блокирането може да се използва като тактика за временно преустановяване на достъпа, докато тече съдебният процес. Благодаря. Uh, Благодаря, госпожо Шо. Давам думата на госпожа Вайлер. Um, <clears throat> Добър ден. Работя като психолог дълго време. Работил съм с деца, обект на сексуално малтретиране, близо 20 години. И мисля, че в дебата липсва гледната точка на жертвите. Така че аз ще се опитам в моето изказване да ви обясня за какво точно става въпрос. Предполагам, че така ще получите отговор на някои от въпросите, повдигнати вчера. Да приемем, че имаме малко момиче или момче на 16 години, което е е, е било обучавано казване, ако някой в детската градина се опитва да го докосва. Само, че той отива после в училище, родители му нямат много време да се грижат за него и той има много добър приятел в, в квартала. Джон, да речем се казва той, започва да се грижи за детето, да помага, родителите са облегчени, да помага с домакинството и наистина се грижи за детето. И в крайна сметка започва обаче да го опипва. Детето има проблем, защото има един страхотен човек, той знае, че родителите го харесват и на кого да каже. Дори да каже на майка си, Тя няма да си представя за какво точно говоря и, се, се срамувам. И така Джон продължава, започва да малтретира детето. Да речем морално, евентуално анално. Срама, болката растат. И факта е, че детето харесва Джон, защото той се грижи за него. Но детето просто иска той да спре да го наранява. много трудно е да каже за това. И е, така децата дават някои сигнали, казват това, онова, но никой не ги разбира. Никой не може да се представи, че в неговия квартал, в неговото семейство, в непосредствената среда има човек, който малтретира деца. И ако използваме статистиката, трябва да признаем, че евентуално в тази зала ще има някои неидентифицирани жертви и евентуално някои неидентифицирани извършители. За това става въпрос. И това е нещо, което ние не признаваме. Евенту... В крайна сметка детето си дава сметка, че има как да се справи с това. Малтретирането продължава години наред. Детето разбира, че Джон снима снимки, прави филми става положението още по-трудно, тъй като той го изнудва. Казва, ако кажеш на някой, ще покажа този филм, филма ще покаже, че ти го искаш това и никой няма да ти повярва. За това, което искам да кажа е, ние като възрастни, ако не се грижим за децата, ако не започнем да се даваме сметка за какво става дума, ако не се дадем сметка, че хора непосредствено до нас правят такива неща децата, защото ние не обръщаме достатъчно внимание, положението няма да се промени. Това дете може да каже не на Джон, но Джон просто няма да го послуша. Децата се нуждаят от възрастни, които се грижат за тях. Ако материалите след това се разпространяват по интернет или чрез мрежи peer-to-peer, -peer, още по-трудно става за детето, както вече подчерта колегата преди мен. Защото сега техният срам става публично достояние най-лошите моменти, най-лошите страгове стават публично достояние. Детето няма никакъв контрол върху това, кой ще види това, което му се е случвало, когато е било на 6 години. Честно казано, дори да се залечат такива сайтове, човек никога не може да е сигурен, че материалът няма да се появи отново в интернет или мрежите peer-to-peer, -peer, защото просто не знаем кой какво има на компютъра си и кой каква информация споделя. Същото въжи и за заребяването онлайн. Ако аз съм юноша на 20 години, имам тежки моменти с родителите, тъй като така е с тинейджерите. Това е тежък период. И аз се срещам с някой страхотен човек, който, да речем, не ме лъжи кой знае колко много. Казва, че е на 30, та пък е на 40, не ми казва, че женен има три деца. Това, което прави онлайн, прави същото като Джон офлайн. Ще започне връзка. Ще ми покаже неща, които не искам да, да виждам, но нямам никаква представа как да подходя, защото просто съм объркан. Знам, че трябва да кажа на родителите си, но как да направя това? Как да кажа, че се чатвам с един човек 3 месеца, който сега ми подхвърля сексуални неща в чата, който иска да мастурбирам, да се опивам пред веб камера. И след това ми казва, ако кажеш на някой, ще разпространя снимките и никой няма да те повярва. Имам голям проблем. И ако средата около мен не си даде сметка, че не аз съм виновен, защото съм на 12 години – Дори да имам силна воля, да съм интелигентен човек, няма с какво да се боря срещу такъв извършител. Трябва да се дадем сметка, че силата е винаги на страната на възрастните, които искат да малтретират деца. И нещо друго на страна да кажа. Много често не обръщаме внимание на сексуалното малтретиране на, жени. Ние просто не искаме да говорим за него, а, сексуалното насилие от жени върху деца. Всяка жена е майка и е добра майка по презумпция. Трябва да се дадем сметка, че има и такова явление. Ако не се дадем сметка, много трудно ще се борим с него. И да, нуждаем се от повече превенция. Така е, но тя няма да даде резултати. Ако не обърнем внимание на възрастните, които се грижат за децата – те трябва да получат съответната квалификация. Трябва да имат морални устай, устои, които да им позволят да предприемат правилните мерки, ако имат подозрения. Защото, честно казано, ако говорим за брат ми, аз не искам да си помисля, че той може да е извършител. Въобще не искам да си мисля за това. Но ако има едно дете, което ми казва, не искам да съм с брат ти, трябва да мога да предприема съответните стъпки, за да разбера какво точно става. В Германия има над 11 000 сигнала в полицията. Бройката бележи спад, но така или иначе означава, че 32 деца официално са обект на сексуално малтретиране всеки ден в Германия през 2009 година. И това са само случаите, за които официално е подаден сигнал в полицията. Надявам се, че разбирате защо е толкова трудно на децата да споделят, да не говорим за споделянето пред полиция. Ние не знаем каква е реалната бройка, никога няма да я научим. Ако не започнем да действаме сега, ако не започнем да унифицираме законодателството, да вземем като основа това, което знаем днес. Ако не предприемем всички възможни мерки, за да защитим децата днес и в бъдеще, то трябва напълно да се срамуваме от себе си. Не трябва да се преструваме, че децата са бъдещето ни, защото не се грижим достатъчно за тях. Има страхотни деца, които са открити общителни имат много хубава среда около тях, но има и голям процент деца, които няма към кого да се обърнат. Ние трябва да се насочим към тези деца. За тях трябва да предвидим допълнителни грижи. Ето защо ние високо ценим директивата и мерките предложени в нея. Има някои детали, които трябва да се доразработят. Но ако тази директива не бъде прията, мисля, че трябва да отидем вкъщи и да кажем на децата си. Вижте какво, ние не се свършихме много добре работата. Ehm, Благодаря ви. Сега ще дам думата на господин Селстрем, Веция, прего. Който ще ни представи гледището на шведската полиция. Добро утро на всички, казвам се Бьорн Селстрам и съм ръководителя на звеното за защита на децата в Националното бюро за разследвания в Швеция. Много се радвам, че съм тук и много се гордея а, че ме поканихте, защото е очевидно, че имате интерес към това, което се случва в далечните северни страни. 10 минути не са много време, така че не ви съблазявам за това, че ме поканихте тук, защото аз никога не успявам да се огранича до времето, което а, ми е дадено. И така, а, за да избегна този проблем, няма да говоря, а по-скоро ще чета. От пет години си сътрудничим по, с други страни за борба с, злопотребите по интернет и покриваме 5 до 90, от 5 до 90% от частните потребители на интернет. Практическата страна на работата е следната. Ефтина е, просто е и не е трудоемко, няма нужда от твърде много служители. В началото на сътрудничеството имахме някои проблеми. Става дума за свободата на словото и за това, че цензурата на интернет е зло. Но тези аргументи бяха изразени от някаква малка група хора, които се бореха по интернет, по форуми и блогове. И те направиха всичко възможно, за да се подиграват на полицаите, да ги наричат най-различни неща, които няма да намерите в Google Translator, уверявам ви, но ние настояхме, че тук не става дума за свобода на словото или за достъп до материали, защитени от право на интелектуална собственост. Напротив, тук говорим за достъп до материали на сексуални престъпления срещу деца. Деца, които се изнасилват пред камери. Не мога да разбера как може да има хора, които не искат да се спрат такива а, филми и снимки по интернет. Не смятаме, че има свръхблокиране на сайтове. Само един-два проблема сме имали през последните години, а последният случай беше преди три години. Така че ставаме все по-добри и критиците замлъкнаха. Все пак, винаги се радваме, когато има независима трета страна, която може да потвърди нашата работа, да верифицира свършеното от нас при блокирането на сайтове. Занимаваме се и с финансовия сектор за предотвратяване на продажба на такива облази. Най-често сътрудничеството им е доброволно, но успяхме да се да ангажираме Visa, MasterCard и всички големи банки в Швеция. Важно е да не забравяме, че търговските вебсайтове, в които се предоставят материали на сексуални злоупотреби с деца, намаляха. Но а, а, имаме функционална коалиция, която може да се задейства веднага, в кой, когато видим, че проблема се увеличава. Блокирането е просто лесно и няма нужда от много хора. Ние сме части от финансовата коалиция на, Евро... на Европа, спомената от госпожа Шо. Правим всичко възможно да идентифицираме децата, но за съжаление не успяваме. Има ли някой друг днес, който знае колко от милионите деца по света са идентифицирани. Има ли някой, който може да даде цифрата? 1852 деца. Само те са идентифицирани по данните на Интерпол. По целия свят. 1805 деца в света. А всъщност има снимки и филми на много повече. Много трудно е да се идентифицират децата. Изисква се сериозно международно сътрудничество. Подкрепяме инициативата на парламента и се надяваме, че ще намерим. И, и смятаме, че е, идеята за задължителни правила в държавите членки е много важна и много добра така ще е много по-лесно е, да се работи тогава полицайите, които работят в тази област е, и е, провайдерите на интернет ще могат съвсем легитимно да закриват подобни вебсайти, защото ще имат правно основание. Законодателството ще задължи всички провайдери да сътрудничат въпреки че повечето от тях твърдят, че всички трябва да са свободни в интернет. Има обаче и а, един друг въпрос. Много чест, а, им твърди се, че а, провайдерите трябва да сътрудничат а, за всички, а, за разкриване и на други престъпления. Ние не подкрепяме тази идея, но това не означава, че се оттеглям от позицията си и за материалите, свързани с сексуални злопотреби с деца. Защото тук не говорим а, нито за свобода на словото, нито за интелектуална собственост. Говорим за нещо, което трябва да бъде заличено от лицето на планетата. Наскоро говорих в Германия за въздействието на нашата дейност и казах, че, за съжаление, най-вероятно въздействието на дейността ни е твърде слабо. Защо? Ами защото само няколко страни в света ползват тази технология. И да се... За да има голямо въздействие, трябва повече страни да приложат а, тази система. Представете си една кофа, която има много дупки. Не е достатъчно да се запушат две-три от дупките, за да спре да изтича водата. Нали така? Трябва да се запушат всички дупки все пак продължаваме да правим всичко възможно да се борим с такива материали, защото вярваме в тази кауза, иначе щяхме да сме зарязали всичко това още преди години. И аз нямаше да съм тук днес. И ще продължа да работя не заради себе си, не заради вас, а заради децата. По-добре да се направи нещо, отколкото нищо. Благодаря. Ehm. Благодаря ви. Мисля, че ще можем да преминем към втората част от работата ни тази сутрин, като чуем представителите на гражданското общество – и след това вече ще имаме възможност да задаваме въпроси. Ако има такива, особено от страна на депутатите. Имате ли въпроси? Не. Има. Е. Господин Бронкс. Uh, Благодаря, господин Хопер. Спомена потребителите на домейн и доставчиците. Въпросът ми е, те умишлено ли разпространяват е, тези материали или просто проявяват небрежност? Може ли при някои обстоятелства са напълно невинни? Просто не разбрах това, което казахте. Госпожа Шо спомена регистрираните сексуални престъпници, че нямат право на достъп до деца, да вземат работа свързана с деца. Имам два въпроса. Какво става с такива престъпници, които търсят работа, идентифицирани са и извършена превенция? В такъв случай те извършват ли престъпление, ако правят такъв опит? На второ място, регистрираните сексуални престъпници Забранен ли им е достъпа до интернет? Аз бих си помислил, че им е забранен. Госпожа фон Вала спомена, че извършителите много често се ползват с доверието на децата. Децата смятат, че няма да им се повярва. Знам за един случай, който е точно такъв. Детето наистина с основание смятал, че няма да му се повярва. На практика има случаи, в които жените, партньорите на извършителите, не са съучастници, но все пак и отричат извършването на престъплението, дори след като е повдигнато обвинение. Не знам как може да се подходи към това, но мисля, че е хубаво да има образователни програми за родители, където им се казва да не проявяват подозрение към абсолютно всеки, който се е появи, но все пак да знаят кои са тревожните сигнали, да извършват редовно, да предприемат редовно някои мерки и най-вече да гледат така, че децата лесно да се споделят с тях. Относно малтретирането с интернет, една мярка е да проверяват е, компютрите по интернет, интернет по компютрите. Това е просто една от, от е, образователните мерки, която може да бъде предприята спрямо родителите. Извинявам се за многото въпроси, които зададох. Ja, ich glaube, ich habe Ihre Frage so verstanden. Мисля, че добре разбрах вашия въпрос. Дали насилниците знаят, че е, материалите продължават да бъдат достъпни в интернет. Не, съвсем не е това въпроса, който зададах. Питах за домейна, за тези, които предоставят вебсайтовете. Мисля, че правихте разграничение между извършителите, които вкарват материала в интернет и тези, които осигуряват механизма, по който може да се разпространява материала. Възможно ли е тези, които администрират интернет сайтовете, да не носят отговорност за част от съдържанието, което се слага там? Аз не говоря, че те са извършители, те не извършват малтретиране. Съжалявам, не съм много добре запознат с компютърната терминология. Отговорът е участие да, участие не – ако имате веб хотел, не знаете точно какви са всички материали на сайта. Но ако получите информация, че има такива материали, ако не направите нищо, носите отговорност. Значи някои от тях просто са небрежни и не проверяват какво използват е, клиентите им. Така ли? Да. Wenn Sie wollen, kann ich das noch ergänzen. Мога да допълня, в Германия доставчиците на достъп до интернет дават възможност за съхранение в интернет и те нямат задължението да контролират съхранените материали в този обем. Ако познават съдържанието, да, задължени са да действат, но ако не го познават, могат да кажат, че те не са в течение. Те могат да не знаят, че тези порнографски материали са на сайта им. Знам, че има други законодателни мерки в други държави и ситуацията не е съвсем ясна. Има доставчици, които знаят много добре какво се случва на сайтовете им, но други, които не го знаят. Големите доставчици специално не могат да контролират цялото съдържание. Allora, se non ci sono... Ако няма други въпроси, ще преминем към втората част от работата ни. Ще помоля тук гостите да дойдат на президиума Диана Сътън, Питър Робенс, Джо Макнами, а Джо Макнами го няма. Джон Кар –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 Allora, iniziamo questa, questa seconda parte. Ehm... И така започваме втората сесия. И ще чуем госпожа Диана Сътън, представляваща NSPCC Великобритания. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател, за това, че дадохте възможност на NSPCC да дадем а, своята позиция и да кажем защо смятаме, че това е важна стъпка а, за защита на децата. Националното общество за защита на децата от насилие NSPCC е водеща неправителствена организация с 126 години опит в борба за, срещу а, жестокостта срещу деца. Работим в тясно сътрудничество с множество европейски неправителствени организации, някои от които са представени в панела, в който участвам и аз. И работим с колеги от 20 държави членки за борба с сексуалната експлуатация. Защо, сексу... Защо законодателството на Европейския съюз е важно? Защото смятаме, че много аспекти на злопотребата с деца, включително и рисковете за децата, свързани с по-голямата, по-голямото движение на хората през граници и развитието на интернет, имат своите европейски и международни изменения, измерения и няма как вече отделните правителства сами да се борят срещу тях. Именно заради това NSPCC приветства предложението за европейска директива. Както Европейският парламент тъй като Европейският парламент скоро ще започне преговори по тази директива, нека да припомним на парламента, че държавите членки на Европейския съюз имат различни задължения по международното право за защита на децата и е, за това винаги интересът на детето да е на първо място в е, всяка политика в тази област. Е, Европейския съюз е ратифицирал Конвенцията за правата на детето, където се иска защита на децата срещу всички форми на насилие и злопотреба, член 3 от Договора за Европейския съюз и член 64 от Хартата за основните права също настояват за защита на правата на децата. Какво прави директивата и защо е важна? Проекто директивата се занимава с някои от пропуските в настоящата законодателна рамка. В 2003 година е, бе годината, в която е взето рамково решение за борба срещу детската порнография, е, болезна първа стъпка за създаване на по-задълбочено трансгранично сътрудничество в тази област. Е, но все пак, както доклада за транспонирането показва, рамковото решение от 2003 година съдържа някои пропуски и трябва да бъде актуализирано във връзка с новите развития на интернет. Все повече деца ползват интернет, например, нещо, което е, пред... създава и рискове, не само е, е, възможно... и рискови възможности. Директивата от 2003 година е, иска наказания, сега са необходими мерки за превенция, включени е в е, членове 17 до 19 от рамковото решение. Някои от тези елементи са покрити от колегите ми и искам да се съсредоточа заради това само върху няколко конкретни неща, а именно мярката за защита на деца от известни сексуални престъпници, известни на властите. Става дума за член 10. Приветстваме е, създаването на регистър на сексуалните престъпници, който да се обменя между държавите членки. Препоръчваме обаче да се отиде по-нататък и да се задължат онези, които назначават хора на длъжност, която позволява редовен достъп до деца, да проверяват регистъра. Защо е важно това? Много от тези извършители правят всичко възможно да се доближат до деца, избират си такава работа, която да ги поставя в близък контакт с деца. И сексуалното насилие, оказва, е най- най-често извършвано от е, някой, е, който е близък до детето. Е, може това да е член на семейството, но може да е и е, човек, на когото детето има голямо доверие. Например, някой треньор по спорт или свещеник или пък полицай. За съжаление този въпрос обаче е много слабо засегнат в рамковото решение 2003 година и задължението за проверка на регистъра не е предвидено. Не е предвидено и задължение за обмен на регистрите между държавите членки. Приветстваме всички мерки, които могат да защитят децата от насилие. Е, и е много важно да, да се проверява преди някой да бъде назначен дали е забранено, дали му е забранено да работи с деца. И този въпрос е, трябва да се решава на европейско равнище, защото много често е, хората се, си търсят работа в друга страна е, в Европейския съюз и затова трябва да е възможно работодателят да провери дали лицето е било осъждано в която да било от страните, в които е работило. Защото има хора, които злоупотребяват с правото си да живеят и работят в друга страна държава членка. През май 2004 година цифрите показват, че 17 000 души са потърсили възможност за работа с деца в Великобритания, след като са дошли от новите държави членки. Майкъл Фурнире през 2004 година е един случай, който е добре известен е осъден за убийства и е, сексуално насилие във Франция, той се мести и в Белгия. Бългийските власти обаче не са информирани за негово за това, че е бил осъждан и той започнал да работи в едно училище и извършил допълнителни нови престъпления срещу деца. През 2007 година NSPCC настоя за безопасно назначаване за назначаване на безопасни хора, защото установихме, че все повече от е, е, сексуалните престъпници просто се преместват в друга страна. Най-вероятно е, е, ако един човек е осъждан за сексуално престъпление срещу деца, той да се премести в друга страна, за да злоупотреби с разликата в системите и да добие достъп до деца. В някои страни това е много по-лесно, отколкото в други. И затова е много важно да се е, направи всичко възможно тези хора да не могат да намерят работа, която им дава достъп до деца. Държавите членки трябва да се задействат по този въпрос сега, защото вече знаем достатъчно. Европейския съюз се съгласи да обсъди множество инициативи за борба срещу е, сексуалните престъпления срещу деца. Това е добра база за е, бъдещо сътрудничество, но все още не е достатъчно е, да се предотврати, за да се предотврати назначаването на е, тези престъпници, за да работят с деца в чужбина. И за работодателите често е трудно да намерят достъп до тази информация. Има и страни, които не дават тази информация на другите. А когато се намери тази информация, може би тя е трудна за използване, да кажем, написан на чужд език или а, на език, използващ правни термини, трудни за разбиране. А, също така има случаи, в които може да има ограничения за предоставянето на информацията, тъй като има някакъв вид давност. Също така няма яснота по отношение на последиците, които трябва да търпят престъпниците. Важно е държавите членки да имат система, така че да се използват данните за осъдените лица – и е важно да се обменят в обобщение. Много е, е, силно приветстваме е, включването на член 10, който настоява за обмяна на информация, но все пак не забравяйте, че там няма положително задължение за работодателите да проверяват тези регистри. И накрая. Знаем, че има критики към някои елементи на директивата. Бих искала съвсем накратко да се занимая с този въпрос. Първо, дефиницията на понятието дете. Има такава дефиниция в множество правни е, текстове, например член 2 на Конвенцията за правата на детето на е, Съвета на Европа, както и е, Конвенцията на, дете, на Съвета на Европа за борба с сексуалните престъпления срещу деца. Много важно е да не правим каквато и да била да набъркваме нещата с а, а, възрастта, на която а, децата е, имат право на сексуални контакти а, от доброволен характер. Сексуалните злопотреби в интернет влушават нещата, защото децата знаят, че снимките и филмите могат да се копират и свалят неограничено. Смятаме, че сайтовете трябва да се блокират и изтриват, но това трябва да става много по-бързо, отколкото то става сега. Приветстваме и член 6. Криминализирането на заребяването по интернет. Такова законодателство има от 2003 година в Великобритания. Увеличихме информираността на децата и дадохме възможност на наказателното право да се актуализира във връзка с новите развития. Надяваме се, че приятата директива ще бъде амбициозна. Благодаря. Eh, Благодаря. А сега ще дам думата на господин Робинс, който представлява Internet Watch Foundation. Добър ден, бях поканен да представя английският опит за блокиране и заличаването на сайтове. Организацията, която представлявам, предоставя такава услуга на доставчиците на интернет. Ние даваме и списък с сайтове на 70 страни по света, за да блокира достъп до такова съдържание. Целта е ние да допълваме работата на съдебните органи и други, които се опитват да спасят децата от малтретиране и да разкрият извършителите. Има винаги един отстъп във времето при взимането на решение. Дали действа заличаването и блокирането на достъпа до сайтове? Преди две години, когато предоставихме списъка, имаше 1500. страници. URL адреса след две години бройката падна на 800. Днес имаме в списък около 400 страници с такъв, такива материали и от списъка. Много малко от адресите са били налични по-дълго от месец. Така че ние според мен вече започваме да оказваме въздействие. Нашата фундация е саморегулиращ се орган. Участие сме финансирани от Европейският съюз, онлайн бизнеса, включително и много доставчици, мобилни оператори, производители на мобилна техника, доставчици на съдържание и на услуги. Ние работим с международни организации, за да насърчим глобалната реакция спрямо проблема. От 96-та сме работили по над 300 000 сигнала. Имаме 13 години опити с проследяване, знаем какви са тенденциите, е, свързани с такива интернет страници. Темата е обект на много спекулации. Според нас съдържанието представлява много малка част от общото съдържание, но така или иначе проблемът не става по-малък. Това е една бързо променяща се среда. Престъпниците сами споделят, събират е, материали, използват все по-различни и сложни методи. Разпространителите използват легитимни интернет услуги, за да предоставят е, подобни материали, да се включват в е, социални мрежи понякога хакват и интернет страници. Много често се използват автоматизирани системи за прехвърляне на хостването на страниците, което пречи на работата на разследващите екипи. С развоя на техниката Техниките за борба много често устаряват. Много трудно обаче да се определи кога ще е бъдещата тенденция. В бъдеще националните полицейски структури имат ограничени ресурси за провеждането на дългосрочни разследвания при глобални операции, които касаят много юрисдикции, граници и континенти. Много важно е всеки, който играе роля за безопасността на интернет, да работи в сътрудничество за да се борим с този проблем. Има редица стратегии и тактики, които дават резултати за минимизирането на достъпността на такова съдържание. За съжаление, няма международен договор за тактиката. Например, доколкото знаем, някои държави нямат система за бързото и ефикасно отстраняване на подобно съдържание. Освен това, в някои страни се водят все още дискусии за това какви сайтове да се заличават, кой има правото да дава сигнал и на какъв етап от разследването трябва да се премахва съдържанието. В идеалния случай ще има една правоприлагаща международна организация, която да е посветена за борбата с подобни явления, защото темповете, на динамизма пречат е, на ефикасната работа на национални органи и юрисдикции. Наличието на различни подходи за борба с явлението в глобален план крие своите предизвикателства. Блокирането на ниво мрежа. Въпрос, който е бил в център на вниманието дълги години. Ние даваме списък с URL адреси, за да се улесни блокирането на такива материали от 2004. Списъка се, разрабо... се използва на доброволна чела от над 60 фирми в Великобритания, много фирми от цял свят, филтриращи фирми, мобилни оператори, търсачки – 96% от 98,6% от връзките по, брон, по бродбенд са покрити от фирми, които сътрудничат по този списък. Предприемли сме мерки за отстраняване при източника. А ако страниците се хоста в чужбина, ние предаваме информацията на нашите колеги, за да могат те да извършат национално разследване. Материалите, които анализираме, правим това по силата на нашето законодателство. Всеки материал се категоризира въз основа с критерии, посочени от, определени от е, съда в съответните насоки. Блокирането е важна задача. Нашата работа се наблюдава от независим съвет. Дават ни се правни насоки, експертни насоки от членовете, специални полицейски служители обучават служителите ни, за да можем да анализираме съдържанието. Те непрекъснато наблюдават нашата работа. ние се занимаваме само с криминално съдържание, но нямаме право да преследваме наказателно престъпниците, но допълваме работата на полицейските структури, защото в много случаи хостваните сайт, е, материали са в чужбина и нашата полиция не може да се занимава с тях – Ние не се ползваме от финансиране, което е предназначено за полицейска работа. Повечето от фирмите се свързват с нас, за да можем ние да дадем сигнал, че има такива материали по интернет. блокирането на домейни ще доведе до спирането на много от легитимните интернет услуги. Опитът сочи, че подобни материали се прехвърлят от една фирма в друга непрекъснато. За да се избегне блокирането на устарели URL адреси, и да се актуализира съдържанието, всеки списък трябва да се обновява поне веднъж дневно. Блокирането трябва да се извършва по прозрачен начин в интерес на обществото. Според нас на потребителите трябва да се дава информацията, съответна информация, когато той научи, че достъпа до даден сайт е забранен. Трябва да се даде възможност на всеки, който законно използва съдържание, да се оплаче, че е фигурира в списъка. трябва да се дадат гаранции, за да може блокирането да е насочено само срещу такива материали. Като се има предвид колко малък е дялът на подобни материали в интернет, много важно е блокирането да е съразмерно и да е балансирано с правото на свободата на информацията. Никой не трябва да има право на достъп до материали с детска порнография. Ако блокирането се върши разумно, то може да е една добра альтернатива на редица практики, предназначени за предотвратяване на достъпа до подобно съдържание. Предоставянето на един списък в една фирма не помага дали да се разбере дали списъка се използва, дали се актуализира редовно и дали предотвратява достъпа до такива материали, така или иначе. Ето защо са необходими методи за проверката на резултатите от използването на такива списъци. Това е дейност, по която работим към момента в Великобритания. Благодаря. Благодаря. И сега давам думата на господин Джо Макнами. Благодаря много, че ми дадохте възможност да участвам в това заседание. Нашата асоциация включва множество организации от различни страни в Европейския съюз. Работя за тази организация от една година. Преди това съм работил в областта на интернет от 95 та година почти без прекъсване. Искам да се занимая с една част от а, директивата и по-конкретно блокирането на интернет сайтове, защото това е много важен елемент, свързан с нашата експер... експертиза. И за да не ме разберете погрешно, това все пак е само една част от една голяма директива. Критиките ми по един член не означава, че критикувам цялата директива. Директива, която множество колеги тук на подиума казаха, че е много важна. Искам да се занимая с 15 въпроса, но имам само 10 минути. Блокирането, за съжаление, оставя е, материала в интернет. То е опасно е, за обществото като цяло. Комисията е направила това предложение без анализ и комисията обещава, че блокирането ще е, се ограничи само до сайтове, разпространяващи детска порнография, но това обещание вече е нарушение. Първо, блокирането води до разпространяване на престъплението. Престъплението. Блокиране е едно общо понятие, има различен начин, е, има за блокиране. Е, блокирането, поддържано от е, Internet Watch Foundation, е различно от това, което се предлага от шведските власти. Има два типа блокиране в общите линии. Общия вариант е да се пренасочи трафика към някакъв сайт от даден провайдера. Обаче този подход технически е несъвършен и много е лесно да се предотврати това. Има обаче и по-инвазивни технологии, например инспекцията на пакетите. Това означава разглеждане на материали, които са личен обмен но дори това не може да стане там, където има енкриптиране. Все още няма доказателства. Все още не е ясно какъв тип блокиране иска комисията и след като се приложи директивата, вече комисията няма да има кой знае какъв контрол върху технологиите, които се прилагат от страна на държавите членки. Блокирането няма да е успешно, защото когато има блокиране, вебсайтите остават в интернет, хората, които използват много от технологиите, които се подкрепят от Европейската комисия, технологии за защита на личната неприкосновеност, ще успеят да преодолят блокирането. Блокирането не се справя с проблеми, свързани с други платформи, като peer-to-peer. -peer. И както бе споменато по-рано, всички, е, които са извън юрисдикцията на тази страна, е, не са, остават незасегнати. Блокирането е много ограничен подход, не пречи на нарочното достигане до интернет, а може а, само да спре случайният достъп до такива сайтове, но този а, тип достъп е много рядък. Блокирането може дори да помогне на комерциалните сайтове, защото в момента, в който те установят, че са блокирани, знаят, това им дава сигнал, че трябва да се преместят на друг сървър. За съжаление, блокирането не е решение на проблема, създава допълнителни рискове и за обществото, и за защита на децата, и за международното реноме на Европейския съюз. Вече има хора, които изготвят най-черния черен списък, вместо да се борят с самото престъпление. Повечето от тези престъпления са на териториите на големите ни търговски партньори. Европейския съюз трябва полага много усилия за да договори международната търговия и много по-малко усилия за борба срещу престъпленията срещу деца по интернет. В оценката на въздействието комисията дава основания за това, че тази директива е необходима, защото казва, че държавите членки едва ли ще успеят да приложат е, Конвенцията на съвета на Европа достатъчно бързо. Е в такива обстоятелства най-лошото е да се е, насърчи прилагането на мярка, която дава възможност на държавите членки да скрият е, това да предприемат по-ефективни мерки. И така всъщност само ще се насочат ресурси към една ненужна мярка. Освен това, може да е, се окаже, че блокирането е нещо, с което се злоупотребява. Ето, например, така вече се защитават е, многонационалните медийни компании в няколко от държавите членки, както и големи сайтове за хазарт по интернет. Блокирането ще е, се отрази зле на реномета на Европейския съюз, защото именно ние се борим за свобода на информацията в международен план. Как можем да се борим за това, ако след няколко години вече ще имаме силна инфраструктура за блокиране? Е, система, която използваме за да прикрием неспособността си да защитим най-слабите членове на обществото. Другото е, че комисията не е оценила въздействието на блокирането там, където то вече се прилага. Така, бездействието ще продължи. Трябват ни не символични мерки, а сериозни операции в международен план. Това предложение за блокиране съдържа сериозни рискове и за децата, и за обществото като цяло. Трето, по отношение на оценките на въздействието, те са въведени за да се подобри качеството на законодателството. Действително качество, последователност и ефективност са необходими в тази област. Но доколко ефективно е да се предложи блокиране без да се прави оценка на въздействието в страните там, където то се прилага и доколко ефективно е да не се вземат мерките, които се прилагат в страни като Съединените щати, например. При всички положения, когато се блокира един сайт, той продължава да е в онлайн да е в интернет. Има данни за това от АК Цензур, една германска организация, която проучва този въпрос. И както господин Робинс посочи, материалите се увеличават. Те много често са на хакнати сървъри, и сайтовете мигрират твърде бързо, за да се и не могат техните адреси да се е, включат в списъци за блокиране. Трябва да се действа пропорционално, трябва да се види къде са ограниченията на пропорционалността. Блокирането е, спира само случайния достъп, но не и нарочният. Има и технически ограничения. Наскоро имаше един доклад на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, който показа, че има сериозни технически пречки. Има информация от пострадали собственици на сайтове, които не са нарушили с нищо закона. Опасността е реална. В Дания се искаше блокиране на един сайт заради това, че нарушава интелектуалната собственост. Без да се вземе предвид ефективността или последиците, е, блокирането бе заповядане, но и какво стана? Веднага сайтът получи 12% повече посетители. Политики, които нарушават основните права, са вредни. Трябва много да внимаваме какво правим, когато искам да защитим децата, а този тип мерки, ако веднъж се въведат, едва ли ще могат да се премахнат. Комисията не си е дала сметка дали или не блокирането а, ще подпомогне нейните действия. Има ли практическа по, практически ползи от блокирането? Видяхме, че блокирането се прехвърли и към хазартни монополи. Комисията обещава, че повече това няма да се повтори, но това обещание не е достатъчно. Вече обещанието, че няма да се злоупотребява с блокирането, е нарушено. Самата комисия вече финансира поне два проекта, които имат за цел да блокират други типове сайтове въпреки че парламентът не е съгласен с това. Ето, например, е, използва се в България, Дания, Франция, Италия и Литва блокиране, за да се е, защитат големи търговски интереси. Очевидно е, че предложението да се блокират само такива сайтове не се спазва и обещанието не се спазва. Затова призвавам комисията много внимателно да обмисли тази мярка и да предложи текст, който зачита субсидиарността и върховенството на закона и който не прехвърля отговорността върху частни фирми. Държавите членки трябва да действат срещу действителните престъпления. Блокирането трябва да се изключи от това предложение. Текстът трябва да дава, задава ясни задължения за държавите членки, за да направят всичко, което могат да направят в конвенцията, е, обещано в проект конвенции, в различните конвенции и международни споразумения, които се занимават с защита на децата. Благодаря. Е, Благодаря ви. Сега давам думата на Кристиана Де Паули, която представлява Save the Children. Sorry. Okay. Sorry. Vorrei ringraziare a nome del gruppo europeo di Save the Children. От името на Save the Children благодаря госпожа Анджелили и комисията бе в Европейския парламент, за това, че ми дават възможност да представим коментарят си по повод предложението за директива. Ние сме най-голямата международна организация в областта на защита на правата на непълнолетните. Работим в повече от 100 страни по света. Save the Children счита, че това предложение е сериозно усилие за подобряване на европейското законодателство в областта на сексуалния турмоз и сексуалната експлоатация на деца. Обаче, В тази перспектива Европейския съюз трябва да се погрижи да възприеме възможно най-високите стандарти във всички държави членки, за да могат е, жертвите на тази експлоатация да бъдат идентифицирани и тези жертви да им се гарантира цялата подкрепа и грижа, която заслужават. Това отговаря и на принципите на Обединените нации в областта на правата на децата. Save the Children се интересува от е, цялото съдържание на тази директива. Ние сътрудничихме с други НПО-та, които днес са представени тук и през последните месеци разработихме конкретни предложения. с цел изменение или подобрение на някои от предложените членове в директивата. Но поради липсата на време ще се съсредоточа моето изказване върху членовете, които засягат по-специално помощта и подкрепата на малолетните и непълнолетните. Опита ни показа, всъщност за това стана дума и тази сутрин, че част от жертвите не говорят дори когато продължават да бъдат е, жертви. Няма да навлизам в психологическите подробности, но искам да подчертая факта, че жертвите много често мълчат заради самия насилник, защото той обикновено е близко лице, в което те имат доверие, има такива явления, свързани с срам и с страх, че няма да, му, няма да повярва. Хората няма да повярват ако се каже, че той е насълника. Вярно е, че трябва да възприемем някакви ефективни мерки, за да позволим да се идентифицират тези жертви. В член 15, например, има такава мярка. Ние гледаме положително на въвеждането на такава мярка да се насърчат хората, които работят с деца, да а, обявяват случаите на злоупотреба, дори когато има само подозрения. Но този персонал трябва да бъде достатъчно правилно обучен и да има, да разполага с а, е, някаква система от а, е, симптоми, които да го наведат на, на мисълта, че може да има опасност. И евентуално сътрудничество с е, силите на реда може да бъде добро. А, но искам да ви кажа, че разследванията са приоритетни в тази област. Не трябва да има закъснение в провеждането на разследването и винаги разследването трябва да протича в интерес на детето. Ние бихме искали, точно защото става въпрос за непълнолетни лица, да има винаги намеса във връзка с педопорнографските материали. Трябва по-добра координация на международно равнище, но най-малкото между всички държави членки. И това е абсолютно необходимо за всички видове разследвания. Разследванията трябва да бъдат по-ефективни и по-поверителни. Когато става въпрос за педопорнографски материал, много често е много трудно да се идентифицират децата, няколко от е, тук колегите го казаха, въпреки че самите изображения са доказателства за престъпното деяние. Много е трудно да се идентифицират пострадалите. Член 14, параграф 4 иска от държавите членки да има такива разследващи звена, които да се занимават само с идентификация на жертвите чрез анализ на материалите. Необходимо е тези разследващи звена да е, имат достатъчни средства и достатъчно обучен персонал, защото това е много сложна система. Член 6 говори за груминга и за възможните шантажи, свързани с него. Там се разследва именно възможността да се стигне до престъпление, особено, особено на деца, които са под възрастта на сексуалното съгласие, защото когато децата са над тази възраст, т.е. между 13 и 18 годишна възраст, децата не са защитени и за това ми се струва, че трябва да се преразгледа този възрастов прак в тази разпоредба. Save the Children счита, че е, предложението наистина подчертава значението на закрилата, говори се за необходимите разходи в тази връзка в контекста на това, че става въпрос за специфична група с специфични права. Благодарение на дискусията от тази сутрин е, се разбра, че членове 18 и 19 също трябва да бъдат подсилени с специфични мерки, които да гарантират, че държавите членки ще въведат национална система за закрила – на жертвите, като подходът е мултидисциплинарен, т.е. с всички форми на закрила, като се засили сътрудничеството между съответните агенции. Мисля за полицията, социалните служби и съдебните органи. Считаме, че е положителен факт, че тези мерки за закрила – са предвидени още по време на етапа на разследване и по време на цялото производство. Действително, травмата не трябва да бъде засилена чрез разследване, което още повече може да засили страданието на жертвата. Много е важно да се е, пазят правата на децата и всички от тези, които работят с деца, трябва да бъдат информирани за правата им. Конвенцията на съвета на Европа предвижда вече всички тези разпоредби, така че е, ние бихме искали вашата парламентарна комисия да отчете съветите и препоръките на тази конвенция, преди да вземе окончателно становище по предложението за тази директива. Благодаря ви. А сега ще дам думата на Франсис Жакобс, когато каня да се присъедини към нас на масата тук, както и господин Тео Нотен и Джон Кар. Allora, io darei subito la parola a Sir Francis Jacobs. Ще дам думата веднага на сър Франсис Джакобс, председател на Missing Children Europe. Извинявайте, но ще трябва пак да ви напусна, за да отида да гласувам след маничко. Сър Джакобс, заповядайте. За мен е чест да съм в тази зала. След много години като генерален адвокат в Съда на Европейските общности, който се е занимавал с много въпроси, свързани с правото на Европейския съюз, имах честа да стана председател на липсващи деца в Европа, която е Европейска федерация за липсващи и сексуално експлуатирани деца. Нашите членове са национални организации от държавите членки. Имаме 24 организации в 16 държави членки, включително и в Швейцария. Имаме богат опит с сексуалната експлоатация на деца. Например, участвахме активно при, в създаването на Европейската финансова коалиция, която бе спомената неколкократно в залата. Нашите национални органи са на фронтовата линия. Ние им помагаме на ниво Европейски съюз с работата по трансгранични проблеми, които се увеличават след като границите в Европа падат, се премахват. Ние консултираме националните органи по въпроси, свързани с консултации, които се провеждат комисията и макар да не сме напълно единодушни, мисля, че можем да надигнем единен европейски глас. Приветстваме директивата, с която ще се замени рамковото решение, за което се допита до нас Европейската комисия. Приветстваме новата важна роля на парламента в законодателния процес по силата на Лисабонския договор. По-конкретно приветстваме и тази възможност да кажем своето мнение – в отреденото ми време ще се спра на няколко въпроса. Има правни страни на въпроса, но има и много принципни въпроси. Няма да засягам въпросите, по които съм съгласен с мнението на останалите неправителствени организации. Ще се спра на въпроси, които не бяха изтъкнати толкова от останалите и на въпроси, по които нашето мнение се различава от това на останалите неправителствени организации. Първо искам да подчертая, както направи комисията в обяснителната си бележка, колко важно е съвета и парламента като законодателни органи в тази важна сфера на правото, никога да не забравят, че водещ фактор са интересите на детето при всички аспекти, свързани с деца. Принципът е формулиран в член 24, втора линия от Хартата на основните права на Съюза. В член 24 е записано Детето има право на защита и грижи, необходими за неговото благосъстояние. Второ, всички действия, свързани с деца, предприяти от държавния или частния сектор, трябва като основен приоритет да стои интереса на детето. Съдът на европейските общности ясно, недвусмислено постанови. Интересът на детето не включва само принципът на ненамеса, включва и задължението за криминализиране на деяния, извършени от дадено лице, включително на опитите за такива деяния. Съдът казва, Сексуалното малтретиране е особено тежко престъпление. Децата и другите уязвими лица имат право на държавна защита чрез предвиждане на превентивни мерки. Призовавам всички вие да прочетете решението на съда за да видите как се да намира баланса между свободата на изразяване и правата на детето и че правата на детето взимат примат. Относно директивата, искам да подчертая, че цяло подкрепяме становището на комисията. Директивата е съобразена с принципа на субсидиарност и пропорционалност. В обяснителният меморандум Комисията дава много убедителни аргументи за принципа на субсидиарността. Що се отнася до интернет, това е сфера, в която субсидиарността понякога е била отменена. Но според нас много по-трудно е да помислим за други мерки, които трябва да се предприемат на европейско равнище, защото интернет по своя характер е международно явление. Относно съразмерността, без съмнение, мерките в директивата са необходими и спешни за постигането на целите. Тук не мисля, че могат да се приведат аргументи в противното. Искаме да подчертаем необходимостта да се гарантира последователност с Ланцерот... Конвенцията Ланцероти на Съвета на Европа. Това е най-напредналият международен текст в тази сфера – според нас, директивата следва да е съобразена с конвенцията, освен ако не е напълно необходимо да се предприеме друг подход по даден въпрос. Плюсовете на подобно действие е много хуб. са много. Не би трябвало държавите членки да имат противоречащи задължения в една и съща сфера. Намалява се сложността. Увеличава се сигурността в една сфера, където простотата и сигурността са от особено значение. Избягва се развиването на два различни стандарта. Един за членовете на Европейския съюз и друг за членовете на Съвета на Европа. Би трябвало да се улесни и приемането на директивата, а също и нейното прилагане. И най-вече има сфери, в които конвенцията за предпочитане от текста на директивата или някои от предложените към нея изменения. Има няколко въпроса в директивата, по които ние и други смятаме, че е по-хубаво да се следва конвенцията Ланцероти, а не разпоредбите на директивата или на някои от предложенията, които са направени. Нямам време да се спра на всички тях, но искам да се спра на един принципен въпрос – Последователността с конвенцията е нещо желателно, което по никакъв начин не е в ущърп на директивата. Най-малко директивата, чрез самото и приемане от парламента и съвета, ще има правно задължителен характер за всички държави членки. И при необходимост комисията може да открие наказателна процедура. Съдът също може да се произнася по тълкуването на директивата по искане на национални съдилища, за да се осигури единното прилагане на нейните разпоредби в Европейския съюз. Както бе посочено вчера от Съвета на Европа, директивата в никакъв случай не трябва да пада под стандартите на Конвенцията на Съвета на Европа. Те трябва наистина да служат за минимални стандарти – и не трябва да има възможност за отказ от изпълнение на стандарти на директивата. А сега, по някои конкретни въпроси от директивата. Минималните присъди. Директивата предвижда на някои места минимални максимални присъди. Например, максималната санкция не е по-малко от 10 години лишаване от свобода. Това е много ценен сигнал за това колко тежки са тези деяния. Дали в директивата трябва да се предвиди минимално наказание, да речем. Наказанието не трябва да е по-малко от две години лишаване от свобода. Смятаме, че не трябва да прави това. Минималните наказания са нещо неизвестно в правото на няколко държави членки. Ето защо е важно съда да има право на преценка и да постановява такава присъда според обстоятелствата. Минималната, максимална присъда не се отразява на тази преценка. Минималната присъда, дори и за сексуални престъпления, може да е нещо погрешно в някои случаи. Може да има такива обстоятелства, при които лишаването от свобода да не е правилната санкция и може да са по-удачни други мерки, които да не включват лишаване от свобода. Има такива примери в нашите държави. Второ, смятаме, че е правилно директивата да има текстове, с които да се удължава давността. Подобно удължаване на давността е съобразено и с конвенцията Ланцероти, която предвижда достатъчна давност, за да може да се извърши наказателно преследване и след като детето е навършило пълнолетие. Известен факт е, че много от децата жертви на такива престъпления по редица причини не могат да съобщят за престъпленията срещу тях преди навършване на пълнолетие. Ето защо при по-тежките деяния е много важно детето да има достатъчно време да добие пълнолетие и да подаде жалба. И тогава вече прокуратурата да може да започне наказателно преследване срещу деянието. На последно място въпрос, който бе в центъра на дебата до голяма степен – блогирането на изображения. Ние подкрепяме изискването за блокиране на изображения като временна мярка преди отстраняването и премахването на съдържанието. Вече предложих, вече намекнах, че блокирането на такива изображения е съобразено с принципа на субсидиарността. Според нас Блокирането е основна защита за жертвите на такива престъпления. Чухме някои възражения срещу блокирането. Вчера бе изтъкнато като възражение защита на данни. Смятаме, че в текста на директивата са предвидени достатъчно гаранции. Член 21 не 2 за да се разсеят тези възражения. бе цитирана свободата на информация и на изразяване. Според нас не може да се твърди, че блокирането на подобни материали може да се счита за ограничаване на свободата на изразяване на информация. Това е напълно неприемлив довод и не е съобразен с практиката на Европейският съд по правата на човека и решението, което визирах. Не отвърляме и аргументите, че ако се разреши блокиране, може да се предотвратява хазарта по интернет, пиратството и така нататък. Всеки случай трябва да се разглежда по-отделно. И не смятаме, че това е солиден аргумент за... срещу блокирането на такива материали, при условие, че не се извършва такова блокиране за други престъпления, като пиратство или хазар по интернет. Споменах няколко важни принципни въпроси. Има и други, които са не по-малко важни, но нямаме време за тях. Сред тях са възрастта на сексуална зрялост, която бе визирана в проекта. Ние предпочитаме да се използва текста на конвенцията от Ланцероти, възрастта, на която може да се извършват сексуални контакти. Искаме да се предвиди режим и за проверката на кандидати за работа като се има предвид и свободата на движение в Европейския съюз. Това също изисква законодателство на европейско равнище. Трябва да се предвид санкции за правни е, юридически лица, също и конфискуване на имущество. Искаме да се предвиди и бързо провеждане на разследванията. Това са въпроси, на които искаме да обърнем вниманието на комисията. Надяваме се, че нашият принос е бил полезен и че ще имаме други възможности да допринесем за работата на Европейският парламент по тази директива. Благодаря. Благодаря, сър Джейкобс. Господин Джон Кар. Неправителствен алианс за безопасност на децата по интернет. Добър ден! Първо искам да благодаря на комисията, че ми оказа честа да ме покани на заседанието днес да се изкажа по тази важна директива. Както чухте от представянето, аз представлявам неправителствения алианс на организации, занимаващи се с безопасност на детето по интернет. Имаме около 20 различни организации от 20 различни държави от Европейският съюз включително и сдружения на редица организации извън Съюза. Много от организациите в нашата членска маса и тези, с които най-тясно съм работил през изминалите години, работят пряко с стотици хиляди деца жертви на редица престъпления, обекти на малтретиране, включително сексуално малтретиране, сексуална експлоатация, като интернет е бил основно средство за извършване на престъплението и за разпространение на материали, на так... свързани с такова малтретиране. Много от организациите, които представлявам, директно предоставят детална информация, помощ, консултантски услуги, съвети на жертвите, за които говорим днес. И така, надявам се. Надявам се в коментарите, които ще направя днес, е, да видите не само един академичен анализ на някои от важните принципи, които обсъждаме, но и една позиция, която е, напълно почива върху практическия опис, опит на, на организациите, които защитават децата. Начинът по който ние гледаме на тази директива е следният. За нас тя едно политическо предизвикателство. Политическият въпрос е кой ще говори е, за да защити позициите на жертвите. Кой ще говори е, вместо децата, които са били изложени на такива престъпления, чието снимки са по интернет? Какъв ще, при... какъв ще какво ще е значението, което ще отдаде парламентът на този важен въпрос. Това е едно предизвикателство за политиците, за политическите институции. Много важно е да се вземе решение кои конкретно групи и интереси получават превес. Много важно е за всички, които участват в този дебат. Всички казват, че този тип материали ги ужасяват. Много лесно е обаче да се използват просто думи, да се каже това е ужасяващо и прочие. Най-важното е обаче какво се прави на практика, за да се ограничи разпространението на материали от такъв характер. И така, нека ясно да заявим. Не може да има съгласие, когато става дума за изнасилване, не може да има съгласие, когато снимките от сексуалния акт се разпространяват по целия свят. Така че най-малкото тези снимки са ужасяващо нарушение на правото на това дете на лична неприкосновеност. И всяка мярка, дори най-малката, която може да помогне за Премахването на тези материали е най... Е, трябва да се прилага. Разбира се, заличаването е най-добрата мярка, но не може да се казва, искаме всичко да се заличи, всички деца да се идентифицират, всички престъпници да бъдат хванати. Това е невъзможно. Всички знаем. Междувременно материалите продължават да са достъпни. Децата имат право да настояват тези материали да се премахнат и, това, и да не са достъпни. И смятаме, че е, за това е необходим член 21, е, а именно блокирането. Отговорът е, Разбира се, е, че ние предпочитаме да се заличат тези материали – но това не винаги е лесно и когато няма как да се направи достатъчно бързо, може проне да се използва блокиране. Някой каза, че блокирането не е доказана технология. Нека да ви спомена някои от фирмите, които използват тази недоказана технология. Deutsche Telekom във Великобритания, T-Mobile, Orange, Франс Мобайл, Телефонника, Испания и много други страни, Телеком Италия, Google, Microsoft. Телиан Сонева в Скандинавия, БТ, Водофон, Virgin. Всички тези фирми използват блокиране на сайтове. Можем ли да им кажем да спрат да блокират сайтове, защото технологията е недоказана? Блокиране се използва в страни, в които е ясно, че демокрацията царува, като Холандия, Швеция, Дания, Великобритания и прочие. А, а изглежда, че има хора, които настояват, че блокирането няма как да доведе до ограничаване на демократичните права. Напротив, това е една ограничена мярка и самата директива ясно настоява, че тя ще бъде ограничена само до материали, свързани с престъпления срещу деца. Разбира се, ясно е, че има как да се преодолее блокирането. на Хората, които добре е, познават сайтовете, могат да преодолеят а, блокирането, но има милиони, които нямат такива технически познания и е, не са достатъчно целенасочени, че да ги придобият. Разбира че се, ще има други начини, по които тези образи могат да се свалят, като peer-to-peer -peer и а, е, енкриптирани сайтове, а, но и е вярно, че е, е много трудно по тези мрежи да се намерят да, да се открие какви материали се разпространяват, но все пак можем да се занимаем поне с тези, които можем да блокираме по интернет. Никога не сме обсъждали тази мярка а, като мярка, която смятаме, че може е, да преодолее енкриптирането. Сега, има ситуации, в които се злоупотребява с блокирането, с хазартни фирми, е, музикалния бизнес, фармацевтичните компании и въобще се защитават подобни търговски интереси чрез блокиране. Но, за какво говорим? Можем да защитаваме децата само ако запазим хазарта, така ли? За какво говорим въобще? Може ли е, децата да се включват в някакъв пакет на преговори, който има за цел да защити музиката и е, хазарта? Може ли да се защитава тезата, че този тип материали, разпространяване ни по интернет, са просто някакъв вид е, материал, който може да се включи в сделка? Не можем да говорим за каквото и да било морално съответствие несъответствие между правата на децата, срещу които са извършени престъпления, и правата на Холивуд да си печели парите от авторско право. Така че не може въобще да се говори за тези неща а, равнопоставено. Какво ще кажем на децата, които са били изнасилени и а, е, снимките от това изнасилване са качени в интернет? А, е, ще им кажем, че а, не можем нищо да направим, защото правителството а, на Северна Корея а, се държи е, лошо. Честно казано, а, мисля, че е, Северна Корея действа по такъв начин, че едва ли Европейски парламент трябва да я насърчава а, е, дали или не да използва блокиране на интернет. И в крайна... И също така, как може да се твърди, че блокирането не трябва да се използва за една добра цел, само защото някои лоши хора е, използват блокирането за лоши цели? Ако използваме този е, аргумент, всички е, всевъзможни неща, които са ни на разположение, включително и медицински препарати, които е, се използват в болници по целия свят, трябва да се забранят, защо? защото има наркомани, които се употребяват с тях. А, оръжията. Оръжията могат да се използват за ужасни неща, могат да се използват и за разчистване на плъхове. Не може е, да се говори по този начин. Филтрирането също може да се използва за е, лоши цели. Ние не искаме подобно нещо, не искаме просто то да се използва за добро за целите на защитата на децата. И така, нека отново да кажа, това е един политически въпрос. А, и най-важното е кого ще защити парламентът. Надявам се, че парламентът ще избере да говори от името на децата жертви, чието снимки и филми са по интернет. Благодаря ви много. Давам думата на последния оратор, господин Нотен, изпълн... член на изпълнителния съвет на ECPAT International. End Child Prostitution, Pornography and Trafficking е съкръщението. Благодаря ви много, че ме поканихте. Искам да кажа, че ЕКБАТ подкрепя е, мерките по блокирането. Също така малко се изненадвам, виждам толкова малко депутати в залата. Какво означава това? Това да не би да означава, че този проблем не е достатъчно е, сериозен е, с е, парламента? I know that there were some uh, problems with the traffic, but I was here. Знам, че придвижването е затруднено, но аз успях да стигна до тук в 8 часа тази сутрин. Успях да стана на време, за да го направя. И така, ЕКПАТ е глобална мрежа от организации и индивиди, които работят заедно за предотвратяване на детската проституция, детския сексуален туризъм, детската порнография и трафика на деца за сексуални цели. ЕКПАТ има за цел да насърчи световната общност да направи така, че децата навсякъде по света да могат да се радват на основните си права, без да бъдат експлуатирани по търговски или комерциален начин. ЕКПАТ е, е организация на е, е мрежа на организации е, от 70 страни по света в Европейския съюз, 15 има членове от 15 страни. Ще говоря за сексуалната експлуатация на деца в Европейския съюз, домашно, в дома си, но също и е, деца в трети страни, е, които стават жертва на европейски граждани. Детският сексуален туризъм е комерциална експлуатация на деца, които, от хора, които използват пътуването, за да намерят възможност за осъществяване на полови контакти с непълнолетни деца. Самото придвижване от една страна в друга е разграничителният елемент, който различава детската проституция от детския сексуален туризъм. В много случаи сексуалният туризъм на деца е свързан с трафика на деца. Много често тези деца се трафикират до туристически дестинации, защото туристите плащат повече за едни и същи услуги. И за това много често такива деца се трафикират до туристически дестинации. Но сексуалните престъпници няма нужда да пътуват до такива дестинации, за да намерят децата. Те могат също така да се срещнат децата по интернет форуми веб-камери и да използват или пък да експлуатират децата в частни домове. Много често експлуатацията на деца е свързана и с производство на порнографски материали и трафикът на деца често се използва за доставяне на деца за порнографски материали. Така че имам ясна връзка между тези две престъпления. Изглежда, че много страни имат достатъчно добри закони. Полицията обаче може да се задейства само когато някой я уведоми. За съжаление, повечето хора не са наясно, че съществува детски сексуален туризъм. Какво трябва да се направи, ако а, видите някой, а, един възрастен а, човек, а, който седнал до едно 15-годишно момиче, което изглежда като възрастна, а, като жена, като възрастен човек, а трябва ли да се обадите на полицията? И така оказва се много трудно да се хванат престъпниците и да се осъдят. Няма достатъчно е, възможности за разследване, капацитет, сътрудничество с, страни, с други страни, е, хар... няма достатъчно хармонизация и е, проблем е също така възрастта, на която може доброволно да се осъществява полов акт. Неправителствените организации работят много активно за, и се оказва, че тяхната дейност е отрешаващо значение за осъждане на престъпниците и за ускоряване на процес. Добър пример за това е случая на е, господин Те от Великобритания, който пътувайки в Калкута, Индия е установил, че друг човек, престъпник, а, изнасилва деца в хотелската си е, стая. Той уведомява полицията, но нищо не се случва. Е, един месец, е, е, след като чака един месец, той се свърза с неправителствените организации и през 2007 година е, извършителят, австрийски гражданин, е е осъден на, на две години затвор. Приветстваме директивата, но бихме искали тя да е в по-голяма хармония с конвенцията от Лансероте. Има няколко препоръки в тази връзка по отношение на член 2, дефинициите. Искаме сексуал... детския сексуален туризъм да се дефинира като пътуване на лица до дестинация с цел осъществяване на сексуален контакт с деца. Също така смятаме, че необходимо да се премахне възрастта на доброволно съгласие за осъществяване на полов акт е, и това да стане в международното право. Трябва да се е, премахнат е, всички възможности за криминализиране на децата и да се накажат престъпниците, извършителите. Член 6. Отново възрастта на съгласие трябва да се премахне от опометнаването тук. Защитата трябва да се прилага за всички деца. Защитата от експлуатация за сексуални цели. Член 7. Подпомагане е, на престъпленията. Ето, например, организирането на пътуванията, както и другите е, помощни услуги е, могат да доведат до престъпленията, описани в 3 е, до 6 член. Е, санкции. Закриване на организациите подпомогнали престъплението, както и на сайтовете подпомогнали престъплението. Държавите членки трябва да създадат специални звена, които да работят с деца в рамките на полицията и да предоставят третиране на служителите, извинете, обучение на служителите на позиция, полицията. 16 ти член казва, че трябва да се уеднаквят задължителните изисквания за уведомяване. Искаме оттегляне на член 16 алинея 3, където се дава възможност за невключване. Десети член. Дисквалификация е, вследствие на осъждане. Трябва тази дисквалификация да покрива всички области, където е, даденото лице може да установи контакт с деца. И всички извършили престъпления а, от член 3 до член 10 трябва да влязат в такива списъци. Трябва всички да събират информация. Родителите, туристите, шофьорите на таксите – и случайните наблюдатели. Много важно е да има специално внимание на медиите, насочено към тези престъпления. Трябва да си сътрудничат всички заинтересовани страни на национално и на международно равнище. След като се арестуват някои от престъпниците, те обаче успяват да избягат от страната или пък да подкупят жертвата, за да оттегли обвиненията си. Ако такова а, лице е освободено под а, гаранция, а, е много вероятно то да избяга. Затова дължим на жертвите едно дългосрочно а, решение, както и подкрепа, за да могат те да се върнат към нормалния живот. Така че нека да работим заедно, за да подобрим положението на децата. Европейският парламент е много добре поставен, за да настоява за това. Благодаря ви за поканата. Благодаря, господин Нотен. Е, моля ви, не седете е, е, депутатите, защото, за съжаление, днешното изслучване съвпада с няколко много важни гласувания в парламента и, и за това, ако няма някой в момента в залата, то е защото му се налага да гласува по важни въпроси и друга. Да дам думата на господин Бронс. Господин Селстрюм каза, че 1852 са идентифицирани от снимков материал и намекна, че това е много малък процент. Колко малък е този процент и защо? Господин Робинс използва думата URL, адрес, не знам какво точно представляват тези адреси, но казахте 98,6 на 100 от използващите широколентов интернет използват фирми. Това доставчици на услуги ли са, които се срудничат за премахването на интернет страниците, което означава, че 1,4 на 100 от използващите интернет избират други. Възниква въпроса. Тези 1,4 на 100 нарочно ли избират според вас? доставчици на услуги, които не сътрудничат. Или просто ги използват е, съвсем невинно. И възниква въпроса, кои са тези доставчици, които не сътрудничат? Те са участници или са в е, подобни деяния? Или са просто небрежни, мързеливи или просто не знаят за това явление? Господин Акнеринг спомена за блокирането и това, че може да се използва за блокиране на сайтове, които не са свързани с малтретиране на деца. Имате ли информация, да речем, за хазарта? Използва ли се също така блокирането за политически цели? Да речем, граждането на дадена страна да не могат да имат достъп до политически сайтове, за които правителството не одобрява. Ако е така, определено бих бил против. Но иначе трябва да се съглася, че факта, че има неправомерно ползване в някои сфери, не означава, че точно в този конкретен случай не трябва да се използва. Споменахте едно нещо. Deep Packet Investigation, разследване на дълбоки проверки на дълбоки пакети. Никога не съм срещал този. Срещна този израз само преди седмици и то в различен контекст. Доколкото разбирам, това понятие означава автоматична проверка на интернет страници, към които се свързват потребителите, за да се види дали, дали те не, не ги използват за достъп до материали за детска порнография. В това няма нищо лошо стига тази проверка да не се използва и за други цели. Например, дали има достъп до сайтове, които се одобряват или които не се одобряват от правителството, по съвсем други причини, които не са свързани с е, точно този проблем. Господин Нотин спомена за връзката между малтретирането на деца и проституцията. Е, в някои населени места в Великобритания момичета и юноши са обект на склоняване към проституция чрез наркотици и чрез любовна връзка преди това. И точно тези явления не получават същото внимание. Сега ще подбира много внимателно думите си, не искам да разпалвам пожар, но ако има случаи в такива деликатни зони, полицията много често не иска да се намества и медиите много често не искат да отразяват подобни случаи. Okay, I'll start, sir. Um, URL is, uh, is, is a... URL термин за единен локатор на ресурси. Значи, веб страниците, домените се казват URL, изображения, видеоматериали. Това означава URL относно тези 98,6 на 100. Това е процента на вътрешните широколентови връзки. за които е проверено от регулатора на далеко съобщенията. че се предлагат от фирми, които използват черния списък т.е. 1,4 на 100 от достъпа до широколентов интернет не е обхванат от провайдери, които използват нашия списък. Положението не е толкова просто, защото в този 1,4 на 100 се включват много препродаващи фирми в интернет и сега гледаме как да стигнем точно до 100%, но така или иначе 98,6 на е голям процент, като си има предвид, че всичко е на доброволни начала. Ние обявяваме списъка на фирмите, които сътрудничат и така потребителите имат пълна прозрачност и могат да решат към кой доставчик да се насочат. Значи не знаете дали сред този 1,4 на 100 фирмите са съучастници в подобни деяния и дали са просто мързеливи, небрежни. Не мога категорично да кажа, че те умишлено са съучастници в, в разпространението на подобни изображения. Но така или иначе продължават дискусиите по този въпрос, за да се разреши проблема и да се разбере изцяло защо точно те не сътрудничат. Хората, които използват тези доставчици 1,4 на 100, случайно ли ги използват, защото първо тяхното име са получили или смятате, че нарочно ги използват такива провайдери. Това е дискусия, която продължава. Не мога да дам отговор дали умишлено хората търсят е, такива фирми, които не сътрудничат, за да добият достъп до подобни изображения. Ако има подозрения, бих си помислил, че това са хора, които би трябвало да бъдат обект на разследване. Няма преки доказателства дали тези 1,4 на 100 привличат хора, които конкретно искат да добият достъп до подобни материали. Преди няколко години, преди интернет да е основният източник на подобни материали, тези материали се намираха най-вече в новинарски групи, така наречените новинарски групи, което е стара версия на интернет, преди глобалната мрежа. Според столичната полиция, когато аз бях директор на фундацията, Има лица, според които, които избират такива провайдери, които все още не блокират достъпа до подобни материали. Така че това не е съвсем неоснователна хипотеза. И е възможно сайто провайдерите, които не блокират такива сайтове, да са притегателен център за хората, които искат да добият достъп до такова съдържание. Участвам да отговоря на вашия въпрос. Промених интернет настройките си и засекох колко време ми трябваше това, за да заобиколя белгийската блокираща система. Трябваха ми 27 секунди. Смяната на интернет провайдер е доста досадно нещо, отнява повече от 27 секунди. Много по-лесно според мен е да се заобиколят е, настройките, вместо да се сменя провайдера. Има редица сайтове, които се блокират случайно, без да са съдържали законни материали. Има два примера, които искам да преведа по отношение на нарочно блокирани сайтове, които не съдържат, никога не са съдържали порнографски материали с деца. Един от тях, доколкото знам, е единственият блокиран в Белгия и се казва stopkinderporno.com т.е. сайта спрете детската порнография. Този сайт е блокиран дълго време по обвинение за нарушаване на защитата на данните на някои извършители, които наскоро са освободени от затвор. Сайта бе деблокиран миналата седмица, после отново е блокиран, сега пак е деблокиран. Материалите са си постоянни и непрекъснато мене статута си. Незаконни, законни, незаконни, незаконни всеки ден, без обаче да се променят. Това е един от примерите. И хубаво е да се види сайта за блокиране в Белгия на 4 езика е и там е записано Появява се тази страница, защото се опитвате да добиете достъп до нещо, което е в нарушение на белгийското законодателство. Ако сте собственик на страницата, моля изпратете ни факс, което е доста интересно. Също интересно е, че собственика на сайта никой няма да получи тази страница, на която той бива съветван да прати факс. Значи тук говорим за интернет страници, тежки деяния, хостване в други държави и това, което директивата ни казва, нека престъпниците да знаят, че ги блокираме и да им дадем възможност да си поговорят с нас, ако имат проблеми което ми струва доста лежерен подход спрямо проблема. Другият пример, който искам да дам. Финландски сайт в превод детскопорно.com сайта е създаден от един господин, за да се критикува системата на блокиране такива сайтове в Финландия – и заради това, че критикува системата за блокиране, сайта бе блокиран. Това са два от примерите, които доста добре онагледяват посоката, в която се движим. А, и още нещо. Разпространението в други сфери. Ако комисията Смята, че е важно да се спре разпространението. Както казва комисара, тя също временно финансира проекти за блокиране на други материали. И това е информация, за която парламента трябва да знае. Ако съвета предприема инициативи да блокира други сфери, ако държавите членки правят това, мисля, че това е част от информацията, от която се нуждаете, за да направите една много трудна преценка – по едно толкова сложно досие. Че въпросът ни опира до намирането на баланс. Въпросът е, че комисията казва нещо, само че това нещо не е вярно. Благодаря, госпожа Зибер. Госпожа Сипел, за съжаление не можах да чуя всички изказвания тази сутрин, но искам да се върна към казаното от госпожа Вайлер тази сутрин. Тя поиска повече информираност и повече мерки. Мисля, че естествено не трябва да изпадаме всички тук в истерия, а много често установяваме при случаи на злоупотреба, че последствията са, че се обвиняват хора, които нямат нищо общо с самото деяние и именно това затруднява още по повече самото разследване. Мисля, че заглавието на директивата ни позволява приложното поле да бъде много широко. Превенцията, борбата срещу сексуалния турмоз, сексуалната експлоатация – в реалния свят и в виртуалния свят. Естествено, не можем да разграничаваме двата свята, защото разбираме, че е, ролята на интернет е все по-широка. Последните години дебатът се насочва все повече към интернет, а и тук говорим все повече за възможностите за блокиране на интернет или за заличаване на съдържание. Аз не потребявам такива сайтове, но този дебат, свързан с блокирането, в крайна сметка повече ни обърква, отколкото внася яснота. Дискусията от време на време явно е доста бурна, но това не е свързано с самия въпрос дали е полезно или не блокирането, а просто защото има различия в тълкуването на обхвата на директивата – дали директивата няма да послужи само за претекст, за да се скрият други интереси, дали всъщност не става въпрос за някаква злоупотреба с директивата. В един момент ми се стори, че разбирам точно това в някои от вашите изказвания. Нека да се съсредоточим по този въпрос. Ако има блокиране, то би трябвало да отговаря на съществена законодателна необходимост, а не да се въведе някаква автоматизирана система. Мисля, че в дискусиите естествено можем да внасяме доста емоции. Това е нормално за такава тема, но това не трябва да влияе на нашите способности за е, преценка дали е необходимо или не подобно блокиране. Вчера ставаше дума и за превенция. Въпроса за блокирането и за съдебното преследване са само единия аспект на общата картина. Много неща трябва да се направят в областта на превенцията. Това, което ми се струва важно и, и мисля, че много по-задълбочено трябва да го обсъдим тук с държавите членки. Чухме доста от експертите и тази сутрин говориха за това. Знае много добре, че не става въпрос само за реалната злопотреба, за реалната експлоатация. Съществуват и всички аспекти, свързани с интернет. И ако искаме да ги избегнем, да избегнем случаите на злопотреба в интернет, имаме нужда от повече персонал и от по-добре обучен персонал. във всички структури на а, силите на реда. Мисля, че отвъд дори рамките на това, което можем да решим като разпоредби в рамките на тази директива, трябва наистина всички структури на държавите членки да участват. Говорим за наказателно право, говорим за засилване на санкциите и на присъдите. И искам да се обърна към нашите оратори. Разполагате ли с някакви цифрови данни? Дали по-тежките присъди ще послужат за нещо? Дали ще бъдат полезни? Дали няма да накарат някои от престъпниците да прибягнат до убийство на деца, за да изчезне е, детето, основния свидетел, ако рискува такава тежка присъда. Това не трябва ли да се отчете? Благодаря, сър Джакобс, за отговор. Yes. I know that in the Netherlands the, the в Холандия наказанието за притежание на детска порнография и за разпространение на детска порнография се увеличи, защото така е възможно да се използват и други а, средства за разследване. Ако наказанието е по-високо, това дава възможност на полицията да използва а, различни раз, е, е, а, разузнавателни средства. Също така, ако става дума за разпространяване в среда peer-to-peer, -to -peer, това също въжи. При нас в Великобритания положението е подобно. За да може някой да се включи в програма за третиране на сексуален престъпник, е, трябва той да получи по-висока присъда. Но нямаме а, е, ясни доказателства дали или не това е повлияло на е, процент извършени престъпления. Господин Селстрем, който все още е тук, иска ли да добави нещо за шведския опит по отношение на, на броя престъпления? Имате ли конкретни цифри? Не, нямам. Но също времето говорим и е, за специалните разнователни средства. За тази цел, действително, е, и при нас е необходимо е, наказанията да са по-високи. Имат ли депутатите допълнителни въпроси? Благодаря, господин председател. Казвам се Ланс Бергис, член на комисията по външни отношения. Аз съм... Аз присъствам в залата не като член на Либе, мога ли да направя коментар? Детската порнография на уебсайтите. Има ли провайдери, които участват? Говорим за собственици, говорим за потребители. Цялата тази терминология обаче може да не е подходяща, защото това са някакви бизнесмени а, не може да се разглежда тези хора като легални доставчици на интернет. Как може да се спре а, разпространението на такива материали? Това е, е доста сложен въпрос. Но трябва да се види каква е ролята и на доставчиците на услуги. Там думата на господин Артинг. Благодаря. Казвам се Пол Дюрант. Аз съм а, а, менеджер на Ирландската асоциация на доставчици на интернет. Също така съм управител на а, телефона за оплаквания за нелегално съдържание, представено в интернет. Аз тук обаче представлявам Европейската асоциация на доставчици на интернет, която представлява над 1800 доставчици в Европа. Ние приветстваме директивата. Смятаме, че в нея има много членове, които дават възможност за борба с експлуатацията на деца в реалния свят, защото именно реалният свят е източникът на тези материали, които се а, разпространяват по интернет. А, а ние сме специалисти в областта на интернет и настоятелно заявяваме, че членовете на нашата асоциация категорично е, заявяват, е, че не желаят подобни материали да се разпространяват по техните мрежи. Имаме доста практически опит, който натрупват опит за тясно сътрудничество с правоприлагащите органи, за да се елиминира подобен елиминират подобни материали от нашите мрежи. Като технически експерти смятаме, че единствената мярка, която, най, е, която ефективно може да премахне тези материали е изтриването от сървъра. Всички останали мерки са козметични поради различни технически причини, защото нещата се придвижат много бързо и така нататък. Така че мярката не е ефективна. Проблемът при блокирането е също и в това, че източникът остава и той може много бързо да се е, изкопира на друго място. Така че материалът си остава и извършителите остават почти незасегнати, а, а децата, които са преживели тези ужасяващи престъпления, продължават да са жертва, защото сега са жертва на тяхното разпространение. Твърдо вярваме, че трябва да се действа изключително строго по съдържанието в интернет и трябва да се разработи ясна правна и съдебна рамка за бързото сваляне и изтриване на данни, което да доведе до реалното залавяне на престъпниците, като се използват доказателствата, които те оставят. Те оставят следи в интернет. И така, защо? Хората казват, че изтриването не работи достатъчно бързо. Защо не работи? Какви са затрудненията? Това са важни въпроси. За нас това е важно, защото за, според нас това е най-ефективната мярка. Трябва да се съсредоточим именно върху ефективните мерки, а не върху неефективните. И за това от името на своята асоциация настоявам Европейски парламент да има предвид, че всяко евро от европейския бюджет, което се харчи по козметични мерки, е всъщност трябва да е било изхарчено за разработване на най-ефективния метод, който действително да спаси децата от допълнителната виктимизация. Затова трябва да се разбере какво е това, което пречи е, на изтриването на материала, къде са затрудненията и как може полицейските органи да си вършат работата така, че да може нарушителите да влязат в затвора, а децата да бъдат спасени. Е, Мери Баноти, прего. Госпожа Баноти, заповядайте. Благодаря, госпожа председател. Благодаря, че ни поканихте на това изслушване. Повечето от нас, е, които работят в областта на защитата на децата, смятат, че това изслушване е много важно. Аз също не разбирам много от компютри, но Господин Макнами ме накара да се притеснявам. Той е, доста добре познава технологиите, така изглежда а пък и други оратори а, е, направиха изказвания, които е, ме карат да си помисля, че може тази директива да не се приеме, може тя да не е съвършена, може би има технически затруж... затруднения, но ако а, е, нейното приемане се забави от повдигнати възражения, свързани с защитата на данните или с техническите пречки, тогава какво да правим? Разбирам господин Кари напълно го подкрепям. Но тук е, присъствахме на едно силно техническо изслушване, а ние сме тук, за да представим децата. Искам да попитам, добре, а ако не се приеме това предложение, каква е альтернативата? Защото в крайна сметка всички организации които се борят за правата на децата, смятат, че има спешна нужда от някакви мерки. Преди да дам думата на нашите оратори, искам още веднъж да представя извиненията си, но се наложи да отида да гласувам. Искам да успокоя Мери Баноти – ние ще направим всичко възможно тази директива да бъде приета възможно най-бързо. Именно в това е и ползата на такъв вид срещи. Тоест да се съберем всички заедно и да работим заедно, така че текста да стане полезен и да го подкрепим всички. Това е ролята на парламента. Затова имаме нужда и от вашите изказвания и изложения не, за да можем да напишем такова становище, което да е в интереса на децата, в интереса на жертвите и за да избегнем нови жертви. Кой би искал да вземе думата? Um, <coughs> не съм толкова натис с техниката, колкото смятам, но благодаря все пак. Искам да кажа, че съм съгласен с госпожа Анжелили. Всички имаме една и съща крайна цел. Трябва да намерим такова нещо, с което да направим голяма крачка напред. След като изслушах дискусиите в комисията, които са най-напреднали по този въпрос, говоря за комисията по образование и култура, смятам, че се върши добра, разумна работа по компромиса, с вариант и съм сигурен, че парламента ще излезе с добри резултати. Това, което трябва да се направи, ще повторя казаното господин Дюран. Нуждаем се от надлежна, точна оценка на проблемите, които носи интернет средата. В някои случаи граждани сигнализират за нелегални сантове по горещи линии. Минава се през комуникацията, но се оказва, че по някакви причини, да речем в САЩ, сайтовете се остават онлайн. Не са правени проучвания, за да се установи къде се крият различните проблеми. Опитваме се да намерим решение, без да знаем какъв е проблема. Блокирането, както каза господин Робин вчера, се базира отчасти на на положението преди 4 години, където имахме едно и също статично име на домейна. Това вече не е така. Много по-редки са тези случаи. Тоест проблема се е променил и ние не намираме решение, което да се основава на проучвания. Между другото, аз много добре работя с хората отпред в залата. Всички сме съгласни, че директивата трябва да изисква периодично отчитане, за да могат държавите членки и комисията да представят информация за мерките, които предприемат в национален международен план. Защото в момента за много държави няма никаква информация – Мисля, че ако се започне да се действа, ще може да се постигнат резултати. Не може да се крием зад факта, че самите ние не сме очаквали никакъв успех и за това сме си провалили. Благодаря ви. Друго изказване, господин Палц. Много се говори за жертвите. Аз представлявам Моргас, немско сдружение на децата жертви на сексуално малтретиране. Ние сме гласът на жертвите. Много често хората карат, ни карат да говорим в техен интерес, но не от тяхно име. Ние сме асоциация, която е против блокирането. Смятаме, Злоупотребата с деца е обект на злоупотреба с въвеждането на блокиране. Много се говори за ефикасността на отстраняването на съдържанието. И защо полицията се крие зад факта, че не можела да отстранява съдържанието? Относно списъка, най-черният черен списък, знам за какво става въпрос. И не мога да се представя е, защо се води такъв е, списък, без да се отстрани съдържанието. Това наистина е възмутително. Относно най-черния черен списък, една немска асоциация, Акадер Джуен, която е против блокиране, тя извърши анализ на списъка за блокиране. В него има 661 имена на домейни. Много от тях нямаха нищо общо с детска порнография. Някои бяха офлайн и само малка част от тях съдържаха детска порнография. Две, двама бяха отстранени за 30 минути. Един от тях е хостван в Холандия. Много трудно е да се отстрани домейна в Холандия. Затова се стигна до индийската страница, където е регистриран домейна и там домейна бе премахнат за 3 часа. Така че не мога да разбера какво пречи на полицията да действа бързо. Такъв проблем ли е отстраняването на страници? Това ми е въпроса. Това съвпада с казването на господин Макнеми. Трябва да анализираме какво точно е проблема и като знаем какъв е той, можем да говорим за решението му. Не мисля, че блокирането е решение. То е оправдание за бездействие. Никой тук няма такова оправдание да бездейства. едни сайтове, които сега бяха свалени за 30 минути, са фигурирали година и половина в списъка без да бъдат свалени преди това. Как така изведнъж се оказва, че за 30 минути е можело да бъдат свалени, преди това не са? Какво е пречело? Искам да задам въпрос на господин Боц. Познавам го и му благодаря за негов неговия кораж и за неговия ангажимент за, в борбата за жертвите. Самия той е бил пострадал. Мисля, че след този двудневен дебат Никой вече е, не счита блокирането за единствено решение. Всички казахте, че основната цел е пълното премахване на съдържанието. Заличаването на това съдържание, което да не може повече да бъде достъпно и по този начин трябва да се изкорени проблема. В някои случаи това е възможно, защото се познава източника, защото има добро сътрудничество между властите и органите. Но понякога това не е възможно, защото става въпрос за криминална организация, защото происхода именно е скрит и понякога и няма добро сътрудничество с страната, откъдето е сайта но явно е, че всички сме съгласни, че трябва да работим по, по посока на премахването на съдържанието. Но преди да стигнем до източника на това съдържание, трябва да се действа незабавно с такова блокиране, дори и временно, на достъпа. И втория важен момент – когато съдържанието вече е премахнато, когато сме стигнали до източника и можем да заличим това съдържание, знаем много добре, че заради капацитета на възпроизводство, на съхранение и така нататък, е възможно това съдържание да се появи няколко часа, няколко седмици или няколко месеца по-късно. Така че блокирането не е единствения инструмент, но това е просто едно допълнително средство, за да постигнем основната си цел. Аз бих искала да разбера дали сте срещу блокирането само по себе си, дори когато блокирането е просто предварителна мярка преди кореното премахване или цялостното премахване на съдържанието. Но ако това съдържание може да се премахне след един месец, какво да правим през този месец? Да оставим достъпа. Нека първо да попитам, защо отнема цял месец, ако говорим за страници, където се използва метода фишинг за откриване на лична информация на клиенти и на банките, те се свалят изключително бързо, защото тогава един сайт, на който се разпространяват е, и образи на сексуални злопотреби с деца отнема един месец. Интерпол работи по тези сайтове. Е, много съжалявам, трябва да се работи по бързото изтриване на сайта. Във всяка страна, в която има някаква горда прилична интернет инфраструктура, е член е, на Интерпол. Е, защо? да не можем е, да спрем е, това. И също така може много от вас да се изненадат, но блокирането на практика не е мярка, която жертвите искат. Повечето жертви си дават сметка, че това не е решение, защото проблемът не е, е че има снимки на някой конкретен вебсайт, защото а проблемът е, че изобщо тези снимки съществуват и а, е, че тези снимки винаги могат отново да се появят. А, тези снимки винаги може някой да ги разпечата и да ги изпрати във вашия дом. И така, от личен опит мога да ви кажа, че повечето жертви са против блокирането. Това е. Против блокирането сме. Според нас това дори не може да е междинна мярка, защото това няма да промени интернет. Трябва да се промени самата структура на интернет. Трябва да има централизирана структура, която да контролира съдържанието. Не може да има. Аз съм от Германия. А, имали сме две диктатури за 50 години. Аз съм от бившата ГДР. Живял съм в социалистическа страна, където информацията била контролирана. Не искам никой да има право да контролира информацията по интернет. Това е интернет. Той е голям инструмент за демократизация. И тук е, нарушавате правилата за действие на интернет, на най-красивото нещо, с което разполагаме в момента, начина е, по който хората могат да си общуват. Има добри страни и лоши страни, но не трябва да се атакува интернет, защото престъпленията всъщност се извършват в действителния живот. И така, дори ние, жертвите на тези престъпления, имаме права и е, не трябва да разрушавате нашия интернет. Сайта stopkinderporno.com единствен, който бе споменат, е единствения сайт, който не е, е в е, списка за блокиране. Собственика на сайта е от Холандия и той самият и съвсем а, открито заявява, че е жертва на такова насилие. Може би е твърде критичен, но това не трябва да се използва като повод да се блокира. Белгия използва списъка за блокиране само за да блокира stopkinderporn.com, а не го използва за да блокира реалните сайтове, които разпространяват такава информация. И така, поради блокирането в Белгия, този човек от Холандия не може да разпространява сайта си. защото Министерството на вътрешните работи просто ме казваме, може в бъдеще да ви примахнем от списъка. Същото нещо се случва с Мартиники, lapsiporn.info. Той отишъл в Полицията се оплаче, че неговият сайт е бил блокиран. Поискал е да бъде извинен. Член 6 не е добър. Член 6 е, няма да предотврати. Е, напротив, ще попречи на нормалните хора, които имат желание да работят с децата, за и това е, прави нещата още по-зле, защото е, роди, е, възрастните ги е страх да говорят с деца, които са жертва на, такава, на такива престъпления, а хората няма да искат да разговарят лично при закрити врата с, с тези деца, защото ще ги е страх, че ако вратата не е отворена, може нещо да им се случи. Благодаря. Благодаря, че ми давате възможност да стигнем до въпроса за нагласите в обществото, където се случват подобни явления. Мисля, че има една негативна атмосфера, която се популяризира в медиите. Нереалистично представени има че хората едва ли не много скоро си уреждат сексуални контакти и че сменят партньорите като носни кърпи. И че мъжете, които извършват е, такива деяния, са бездушни. Сега, въпросът опира дали това е приемливо за лица под 18 години. Дали е приемно по, неприемно по един и същ начин за деца на възраст 17, 16, 15 години? Да мисля, че Просто имаме едно изкривено представяне на всичко това, което води и до наличието на подобни явления и малтретиране. Благодаря. изказване от страната на комисията, господин Алонсо Диарте. Трябва да спазим времето, което ни е предоставено. Припомням ви, че в 12.30 ще трябва да приключим това изслушване. Първо, относно заплахата от интернет. Някои цифри от Евростат – процента лица, които използват интернет почти всеки ден. Шест държави членки са на първо място. Швеция, Холандия, Дания, Люксембург, Финландия, Великобритания. От тези шест, където интернет е най-разпространен, в 4 има системи за блокиране, което означава, че това не пречи хората да се доверяват на интернет. Между другото, списъка на страни с система за блокиране на детска порнография не е списък на страни, които изобщо не съблюдават правото на изразяване, точно обратното. Второ, искам да ви напомня, че това е директива, която се предлага за един идеален свят където всичко тече гладко. Това е директива за сегашното положение, към сегашния момент. Просто трябва да решим, искаме ли да направим нещо или не при това положение. Само да искаме да се промени положението е и така, това няма да помогне на децата. Ci sono altri interventi? Други желаящи да се изкажат? Мисля, че няма вече. затова искам да благодаря на всички наши гости. Като отново ще ви приканя да ни изпратите всички ваши изказвания. А ако имате дори допълнителни изложения, можете да го направите също. Така че ние да изработим материал, който ще може да подобри предложението за директива и искам да подкрепя това, което каза нашия колега току-що. Нашата цел е да подобрим текста възможно най-добре. Е, Държавите членки ще трябва да се ангажират, да си сътрудничат. Ние ще бъдем в контакт с представителите на интернет, е, представителите на развиването на нови технологии. Знаем, че това е отрасъл, който се развива много бързо, но така иначе ние сме длъжни да направим нещо. Това е ангажимента на нашия парламент, на нашата комисия. Нашата директива, не знам много добре, няма никога да бъде съвършена, но ще представлява един инструмент за борбата срещу сексуалната експлоатация на децата. Благодаря.